Той се провежда в присъствието на председател на комисията, който е избран с голямо мнозинство в Европейския парламент, веднага след изборите за Европейски парламент. Речта, която ще чуем, е нещо като прецедент. Никога не е била очаквана толкова много. Това е първото изявление за състоянието на Съюза от председател на комисията, който е избран. По този начин Европейския съюз стана по-демократичен. Ние сме в дома на европейската демокрация. Без съмнение, изправени сме пред много предизвикателства, мигрантската криза, економическото положение в държавите членки, войните, които се водят непосредствено до нашите граници, ние трябва да намерим решение и да сложим край на всички тези кризи. Дебата за състоянието на Съюза е дебат, в който се разменят мнения с евродепутатите. Сега е време да покажем, че всички ние, европейските институции и техните представители, сме готови да работим, за да се справим с предизвикателствата, които са пред нас. Жан-Клод Юнкер е тук и за първи път ще се изкаже като председател на комисията относно състоянието на Съюза. Уважаеми господин председател Юнкер, сега ще ви дам думата, за да представите предложенията, които имате за Европейския съюз тук в Дома на европейската демокрация, Европейския парламент. уважаеми господин председател, уважаеми господин действащ председател на съвета, уважаеми госпожи и господа депутати. За мен е дълг, но не само дълг, а и удоволствие да се обърна към вас за първи път сега в своя кратък живот ще говоря за състоянието на Съюза. Като премиер на Люксембург съм бил тук доста често. И освен това много често съм се изказвал в своята страна за състоянието на самата нея. Може би 20 пъти съм го правил. Всеки път, когато говоря, хората може и да са съгласни по същество, но често ми казват, че речите ми са твърде дълги. Днес съм изправен пред същата опасност. Някои от вас вероятно знаят колко е трудно да се направи такава реч. Ще се опитам да приключа на време естествено. Речта, която ще произнеса е в рамките на едно споразумение, сключено между парламента и Европейската комисия. В рамките на това споразумение в първата половина на месец септември председателя на комисията идва в Европейския парламент и говори за това какви са приоритетите за Съюза и какво ще прави комисията в идните месеци или в идната година. С други думи става въпрос за приоритетите на комисията и на Европейския съюз. За тази цел и като израз на уважение към председателя на парламента и към действащия председател на съвета, аз съм изпратил копие на своята реч. Има един документ, в който описвам как ще работим по десете основни приоритета на комисията. Този документ може да бъде определен като очертаване на нашите намерения. Днес няма да говоря на дълго и на широко по всички тези въпроси, не защото искам да проявя неуважение към вас, Документът е наличен в писмена форма. Франс Тимерманс също се погрижи да представи на парламента този документ. Днес ще се опитам да внеса ясно цялостната картина. Аз съм първия председател на комисията, който по някакъв начин е овластен от е, гражданите още от самото начало, когато се обърнах към вас на 14 юни, ясно заявих, че възнамарявам да превърна комисията в един малко по-политически орган. И ето защо Смятам, че председателя на комисията по силата на принципите на демокрацията трябва да бъде един политически председател. Когато говоря за политически председател и говоря за политика, имам предвид политика в най-чистия смисъл. Всички ние, е, вие и аз, е, сме политически мъже, политици. Разбира се, в политиката има една такава склонност всичко да се критикува, но не това е нашето желание. Трябва да кажа, че съм убеден, че сега не е подходящо времето да я караме както сме я карали до сега, щем не щем. you ich würde sie sehr herzlich bitten nicht darauf zu achten wie oft ich das wort sozial in den mund nehme. mein herz ist voll von sozialem. Не започвайте да броите от сега колко пъти ще използвам думата социален, социално. Просто повярвайте ми, аз вземам особено при сърце е, тези въпроси за социалните измерения. Също така не бройте колко пъти ще казвам е, думите економически, е, паричен и прочие. Твърде много празни думи се пилеят по тези въпроси. Дошло е време да бъдем откровени. Камбаната бие. Часът е настъпил. И трябва да се изправим с лице пред огромните проблеми пред които е изправен Европейския съюз. И именно на това бих желал да спра вниманието ви днес. Не бих искал да изпадаме в униние, но Европейският съюз не е в добро състояние. И няма смисъл председателя на комисията, представителите на европейска демокрация, гражданите на Европа, няма смисъл да гледат на нещата през розови очила. Не, наистина, състоянието на Съюза не е добро. Липсва Европа. Усеща се недостиг на Европа и недостиг на Съюз в този Европейски съюз. И това трябва да се промени. На това трябва да сложим край и то сега. Да работим заедно, за постигането на тази цел. Това, според нас, е мандатът, който ни е дал европейския избирател. Това, прочем, е мандатът, който вие възложихте на мен. Не знам защо е, някак си изпадате в известна нервност, когато някой заговори за Европейския съюз. Обръща се председателят на комисията към някого в залата, очевидно. Да, да, може да ме прекъсвате от време на време, но аз не ви обещавам всеки път да отговарям на това, което казвате, защото това, което казвате в повечето случаи е малоценно. Господин председател на Европейския парламент, госпожи и господа, каквито и работни програми, законодателни програми да, да приемаме, приоритетът на приоритетите днес е и трябва да бъде кризата с бежанците. От началото на тази година близо 500 000 души прикосиха морето към Европа. Огромното мнозинство от тях са беженци от Сирия, от терора, който се е ислямска държава в Либия, от диктатурата в Еритрея и е, в повечето засегнати държави членки е, са Гърция с повече от 200 хиляди, Унгария с близо 150 хиляди и Италия с 120 хиляди души. И тези числа впечатляват. Плашат някои. Но сега не е време да изпадаме в уплах. Дошло е време за решителни, единни действия от Европейския съюз, от държавите членки и от неговите институции. въпросът от първостепенно значение, преди каквито и да било други съображения, е въпросът за хуманното отношение, за човечността и човешкото достоинство. А за Европа това е въпрос и на историческа справедливост. Ние европейците, тук всички сме европейци, нали? Да, да, добре. Отново към някого в залата. Отбелязвам, че вие не сте европеец. Поне веднъж казвате истината. Не е, не е времето сега да изпадаме в уплах. Дошло е време за проява на човечност, за зачитане на човешкото достоинство. И, и, и всички ние, европейците, смятах, че всички сме европейци, преди да ме прекъснат тук в залата, и като европейци трябва да помним, че Европа е континент, в който почти всеки по едно или друго време е бил беженец. Общата ни история е белязана от случаи на, на милиони и милиони европейци, е, които са търсили спасение в една или друга е, страна от е, война, от диктатура, от потисничество. Хугенотите през 17 век във Франция, евреите, ромите и мнозина други, търсещи спасение през 30-те и 40-те години на миналия век от нацистския терор. Испанците, републиканци, е, търсещи убежище в Южна Франция в края на 30-те години на миналия век след поражението им в гражданската война. Унгарски революционери потърсили убежище в Австрия и, и къде ли не, навсякъде, навсякъде в Европа, именно участниците в унгарското възстание през 56-та е, година, след като възстанието бе потъпкано от съветските танкове. Чехи, словаци потърсили убежище в други страни, в това число в моята страна, след като бе покус... угасена прашката пролет през 68 година. И след това сърби, югославяни, стотици хиляди потърсили убежище след края на Югославската война. И това в края на миналия век, не преди 100 години, а последното десетилетие на 20 век. Нима сме забравили всичко това. Нима сме събравили, че е, е, има причина, по която е, в Съединените щати има повече хора с фамилия Макдоналд, отколкото в Шотландия. И има причина за това, хората с име Онил и Мърфи в Съединените щати да са далеч повече от онези, които са в Ирландия и са родом от там. Нима сме забравили, че 20 милиона поляци живеят извън Полша в резултат от политическа и економическа е, миграция е, след е, теглата потисничеството, е, на които е била жертва Полша и така често в своята история. Нима сме забравили, че след опустошението на Втората световна война 60 милиона души бяха беженците е, в Европа е, в резултат от, от преживения от Европа е, ужас. И в резултат от него, впрочем, е, през 1951 година бе създаден е, режим на световна защита по силата на Женевските конвенции за беженците, за да се осигури убежище на онези, които се опитват да спасят живота си от посегателство. Ние е знаем това. И никога не бива да забравяме, защо даването на убежище и спазването на основното право на убежище е толкова важно. Основното право на убежище е едно от най-важните международни и европейски постижения и не бива да го забравяме. I've said in this house. Казвал съм го тук и другаде и до сега че твърде често се гордеем от европейското си наследство и от своя европейски проект. Да, независимо от своите слабости, от своята крехкост, от усещането за слабост у самите нас, днес на Европа в световен мащаб се гледа като на място за безопасно убежище. Именно Европа днес е фар на надеждата в очите на хората от Близкия изток и Африка. И трябва да го заявя, госпожи и господа. Това е нещо, с което можем да се гордеем, а не нещо, от което да се боим. Европа днес, госпожи и господа, независимо от многото различия между държавите членки, е далеч най-богатия и най-стабилен континент в света. Онези, които критикуват Европа, европейската интеграция, европейския градеж, Европейския съюз са длъжни да признаят, че Европа е оазис на мир и стабилност. И с това следва да се гордеем. Ние можем да помогнем на онези, които търсят убежище от войната, от терора, от потисничеството. Знам, че мнозина сега е, ще кажат, че много добре, но не можем да приемем всички. Вярно е. Вярно е, че Европа е, не може да подслони цялото нещастие на света. Но нека бъдем откровени, нека погледнем нещата в правилния им контекст. Да, наистина, е, пред прага ни е, е, са придошли много и много, безпредседентно много бежанци. И все пак, те все още представят 0,11% от общото население на Европейския съюз. В Ливан за да направим сравнение, бежанците възлизат на 25% от населението. И Ливан е една страна, която може да се радва само на една пета от богатството, на което се радваме ние в Европейския съюз. Та кои сме ние да си затваряме очите? Можем ли да си позволим да си затваряме очите за подобни сравнения? Нека да бъдем наясно. Нека да бъдем честни пред нашите съграждани, които са разтревожени. След като има а, а, терор а, и, гонения в Сирия и в Либия, кризата а, с беженците е, просто няма да отшуми. Можем да, да, да изградим а, а, огради, а, да, да, да изградим крепостна стена, но а, да видим. За, за, за миг само си представете ако това е, е, дете бе вашето дете, и ако вие се опитвахте да го спасите от ужаса, който ви заобикаля, нима бихте е, се спрели пред каквато и да било цена. Нима бихте се спрели пред брега на което и да било и най-дълбокото, и най-широкото море и не бихте го прекусили, да не говорим за сухопътна граница, за да се избавите от варварството на така наречената ислямска държава. Ние се борим срещу ислямска държава, защо тогава не сме готови да приемем онези, които бягат от ислямска държава на наша територия. It is high time. Крайно време е да действаме, е, е, за да е, управляваме беженската криза. Просто альтернатива на това. Напоследък мнозина се, ночат, се, се, се сочат с, с пръст, извинете, далеч по рядко през последните седмици се поставя пръста в раната, сочат се едни други в лицето, един казва, че, не, че другите не вършат онова, което той бил вършил, така нататък. И разбира се, е, винаги пръстът е насочен е, срещу Брюксел. Когато държавите членки не си вършат работата, винаги обвиняват Брюксел. Брюксел и комисията, видите ли, били виновни. И всички, добре, не всички, мнозинството тук е, и, и, и аз и комисията негодуваме е, срещу е, това прехвърляне на вината. Но така или иначе, кого ползва това? Това прехвърляне на вината няма да помогне никому, едва ли е, на, на бежанците. И обикновено тази игра е, на е, посочване с пръст е признак, че политиците е, не са в състояние да се справят с е, надвисналата опасност на събитията. Напротив, би следвало да си спомним онова, за което сме се договорили. Крайно време е да видим какво се поставя на масата и да се придвижим напред. Та ние не започваме от нулата. От а, първите години на а, настоящия век. Комисията под ръководството на Жозе Мануел Барозо последователно внася нормативни актове за изграждането на обща европейска система на убежището. И парламентът, и съветът приеха тези нормативни актове. Един след друг и последния от тях влезе в сила е, тъкмо през е, е, е, юли тази година, преди два месеца. И сега, навсякъде в Европа имаме общи стандарти за приемането на търсещи убежище, зачитайки е, тяхното достоинство, имаме общи стандарти за обработка на молбите за, убежи, за убежище и имаме общи критерии, които е, нашите независими съдебни системи могат да прилагат, за да определят дали лицето е, има право на международна защита. Но тези стандарти уважаеми госпожи и господа депутати. Тези стандарти следва да бъдат приложени в своята цялост и то навсякъде и на практика в Европейския съюз. И очевидно това днес не е така. Преди лятото, не след, преди лятото, тази година, комисията е, започна е, е, първите производства за неизпълнение на договорите по член 32 срещу държави членки, защото не са изпълнили задължението си. Тук става въпрос за доверието, което внушаваме. Значи, говорим, приемаме закони и накрая не ги изпълняваме. Въпрос на доверие в държавите членки е те да изпълнят онова, за което са се договорили помежду си и което се е превърнало в закон. И втора поредица производства за неизпълнение срещу държави членки ще е, бъдат образувани през следните години. Е, извинете, през следните дни. Е, общите стандарти за убежището, разбира се, е нещо важно, но те не са достатъчни да се справим с днешната бежанска криза. Комисията, парламентът, съветът заяви още през лятото, че се нуждаем от една цялостна европейска стратегия е, е, за миграцията. През месец май комисията излезе с предложение за такава стратегия или програма и, и не би било справедливо да твърдим, че от тогава насам нищо не е направено. Ние отруихме е, присъствието си по море. 122 000 човешки живота бяха спасени по море от тогава. Всеки изгубен човешки живот е един повече от това, което е допустимо, знаете. Но мнозина от е, е, спасените е, е, биха загубили живота си по друг начин, ако, ако ние не бяхме се намесили. 29 е, държави членки и а, е, а, е, е, страните от Шенген е, участват в сътрудничество по Фронтекс, по Фронтекс е, 102 командировани офицери, кораби, самолети, транспортни средства са предоставени на разположение на Фронтекс и това са първите свидетелства за европейска солидарност действие. Удвоихме усилията си е, да се справим с е, е, контрабандистите на хора, с трафикантите на хора. Сега по-трудно се намират тези продънени корита, с които трафикантите печелят от страданието и трагедията на хората. Е, и така е, е, притокът на бежанци се стабилизира на около 100-115 хиляди през месец август, впрочем на равнището от същия месец за миналата година. И фактически сега трябва да постигнем същата стабилизация и по сухопътните граници. Въпрос, който се пренебрегва от политиците. Европейският съюз също така е и най-големия донор в световните усилия е, за преодоляване на беженската криза от Сирия с обща стойност около 4 милиарда евро, мобилизирани е, от Европейската комисия, т.е. от самите вас, е, впрочем с ваше съгласие, и от държавите членки за хуманитарна помощ, помощ за развитие и стабилизация на Сирия и е, за е, бежанците в е, съседните Ливан, Йордания, Ирак, Турция и Египет. И, и, и тъкмо, тъкмо днес започваме два нови проекта за осигуряване на образование и продоволствена сигурност на 240 хиляди сирийски беженци в Турция. И, и, между другото, и между другото бих искал горещо да приветствам усилията на Йордания, на Турция, и Ливан. Да приветствам тези страни, далеч победни от нас страни, които полагат неимоверни усилия, достойни за уважение. Е, и то и от морална, и от финансова гледна точка. Всички заедно сме поели ангажимента да презаселим повече от 22 000 души е, през е, идната година, показвайки солидарност със своите съседи. И разбира се, това е, е все още твърде скромна цифра. В сравнение с огромните, неимоверни, казах, усилия на Турция, Йордания и Ливан, които общо са приели повече от 4 милиона души. И, и, и едва сега, и това насърчава все пак, че редица държави членки е, проявяват готовност е, да е, увеличат е, количествено нашето участие в преодоляването на тази криза, благодарение на което съвсем скоро ще можем е, да изработим една структурирана система за споделяне на усилията по презаселването на беженци в Европа. Европа очевидно е, не е дала онова, на което е способна. Що се отнася до, до е, отношението на солидарност към онези е, страни, е, които приемат бежанци на територията на континент. За мен е повече от ясно, че държавите членки, изложени на най-голям бежански поток в началото, по-настоящем това са Гърция, Италия Унгария, те не могат да бъдат оставени сами на това огромно предизвикателство. затова комисията вече изготви механизъм за спешно реагиране. Не сега при това, а още през месец май, за да се разселят начално 40 000 души от Гърция и Италия. И за това именно сега започваме подготовка на втори такъв механизъм за намиране на ново жилище и нов живот на 120 000 души. И това трябва да се случи по задължителен път. Да бъде задължение на държавите. I call on member states. И така обръщам се с призив именно към тези държави, да приемат предложението на комисията. Всичките тези 160 хиляди души, които бяха обекта на нашите разисквания на е, съвета на министрите. Общата цифра е 160 хиляди души. Това са броят безранци, с които ние, трябва, които ние трябва да посрещнем. Надявам се, че сега, най-накрая, всички ще сме заедно. Ще сложим край на стихоплетството, на ефтината риторика и ще се захванем на работа. What is happening to... Uh, какво се случва с хората? Това са хора, това не са статистически данни. Това са хора, които идват от Сирия днес, може би от Украина утре. Правим ли селективен подбор? Правим ли разлика между мюсюлмани, християни и изповядващи други религии, израелтяни? Какви критерии прилагаме? Няма вяра, няма философия, няма религия, която да е по-силна от солидарността към бежанец. Ladies and gentlemen, winter is approaching. Зима наближава. Наистина ли Искаме да оставим цели семейства да спят по гари в Будапеща, да треперят от студ, да гладуват по палатки и лагери. Така ли ще се отнасяме с тези, които бягат от зверствата, които описах? Разбира се, само преразпределението няма да разреши въпроса. Разбира се, че има и други, които търсят защита или пък бягат от родните си места по причини различни от тези, които са предвидени за закрила на търсещите убежище. И за това комисията работи по изработване на списък за тези държави по происход, от които можем да приемаме поред причини беженци. Следователно, ще бъде ясно кои държави подлежат на, тази, на този подбор и кои не. Европейският съвет взе общо взе се еднодушно решение, за което след това да се приложи за всички държави членки, относно това как трябва да бъдат изпълнявани от трети държави основните, да бъдат спазвани основните човешки права. Същото се отнася и за държавите кандидатки от Западните Баркани. Списъкът на тези сигурни държави, така както решихме да ги наричаме, е процедура, която упростява. Но на първо място продължава да стои основното право на търсене на убежище от тези държави, които произхождат, които принадлежат на бивша Югославия. Така или иначе, обаче, има други, произхождащи от трети държави, които ще имат предимство. С оглед на настоящата ситуация, този списък на сигурни държави не лишава произхождащи от други държави от това право на търсене на происход. Продължаваме да спазваме Женевската конвенция. Продължаваме да считаме търсенето на убежище за право. And the countries being on the list of safe countries. И тези държави, които са в този списък, трябва да са наясно, че ако по някаква причина изпаднат от списъка, така да се каже, поради нарушаване на правилата, то всъщност изпадат изобщо от списъка на кандидати за членство в Европейския съюз. Тези два критерия вървят ръка за ръка. It is time we prepare a more Време е да започнем всъщност реформа на нашият механизъм за убежище, така наречената дъблинска система по силата на която се подава молба за убежище в първата държава, в която се попада. Това е плод на по-малко Европа. Трябва ни повече Европа в този механизъм за преразпределение, за да може начинът по който управляваме мигрантските потоци, да бъде част от общият ни проект, за да може да изработим постоянен механизъм за преразпределение и да се справяме по-бързо и ефикасно с евентуални бъдещи кризи. Един, една обща стратегия по тези въпроси означава предоставяне на право за такова. Държавите членки трябва отново да преразгледат своите собствени политики за интегриране на мигранти и бежанци. И Европейската комисия ще предприеме действия за мониторинг и контрол на именно тези национални стратегии и действия. Аз самият съм за правото на работа на бежанците, за да могат те да имат собствен поминък, докато се разглеждат молбите им. Labor. Work. Правото на труд, работното място, това да има къде да работиш и с какво да се изкарваш прехраната е всъщност право да имаш достоинство. И това е достоинството, от което са лишени и което ги кара да бягат от държавите си. Затова в нашето законодателство трябва да е предвиден механизъм, по който беженците да имат право да търсят и намират работа, когато дойдат в Европа. Нашата политика, освен това, предвижда и усилие за повече закрила на външните ни граници. Нямаме вече КПП-та, така да се каже, по границите на държавите членки на Шенген. Това осигурява общо свободното движение на хора. Този символ на европейско единение, което в никакъв случай няма да отпадне, поне докато е на власт, докато е Тече мандата на тази комисия. Другата страна обаче на монетата, на това свободно движение на хора е по-близкото, по-тясното сътрудничество, което се налага като принцип на работа в защитата на нашите общи граници. Още през май месец, а още и по време на предизборната кампания, когато аз ръка за ръка участвах с Ги и Мартин в дебати, Мисля сега и за господин Ципрас. Въпреки, че го няма в залата и може би мислите, че соча с пръст госпожа Ска Келер и те двамата участваха в президентските дебати. Жозе Бове е ла. Oui, je l'ai vu tout А, всъщност и Жозе Бове. пропусна го. Непростимо. Продължавам. Трябва, отново показвам, че трябва да превърнем Фронтекс в една действаща европейска гранична защитна агенция. Това обаче не е без пари. И комисията смята, че тези пари обаче си струват че ще дадат желания резултат. Затова и предлагаме последващи стъпки, които да увечае с успех това начинание до края на тази година. Освен това, европейската обща политика за бежанци ще означава откриването и на законни пътища, по които да поемат емигрантите. Let us be clear Нека да не се заблуждаваме. Това няма да ни помогне в преодоляването на кризата, в която в момента сме потопени до шия. Но поне ще можем да предложим едно достойно решение, една достойна альтернатива на тези, които няма друг изход, освен да търсят каналджии. От друга страна, ни трябват таланти. Трябват ни млади, жизнени хора, които които да работят и живеят сред нас. Затова комисията си е поставила за чело цел още в самото начало на 2016 година да излезе с завършен пакет предложение за законна емиграция. Не може само да протестираме против нелегалната е, емиграция. Трябва да създадем възможност да има и легална такава. A lasting solution will only... Едно общо решение, решение, е, което да има бъдеще, трябва да държи сметка за причините от миналото. Защо всъщност възникна тази криза. Нашата европейска политика, нашата външна обща европейска политика трябва да бъде по-динамична и по-решителна. Не може да си затваряме очите, не може да се правим, че не виждаме причините за това какво се случва в нашите съседни държави. Трябва да намерим решение. Може би обаче сме слаби и няма да се справим с всичко. Имаме примера с, с либийския конфликт. Сега сирийската криза е на дневен ред. Европейската дипломатична офанзива за разрешаването на сирийската и либийската криза показа ясно, че Европа трябва да бъде единна пред трети партньори. И аз съм щастлив да отбележа, че Федерик Могерини, нашият върховен представител, която всъщност е върховно ефикасна и активна, постига дипломатически успех след дипломатически успех. She has prepared to go on. И именно сега подготвя следваща инициатива, насочена за задълбочаване на нашите външно отношения с Иран след подписването на ядреното споразумение. In order to facilitate... И така, за да можем да помогнем на Федерика, на нашия върховен представител. Днес комисията излиза с предложение за фонд, който да възлиза първо на милиарди 4 милиона и които да са посветени на разрешаването на проблемите, които са пряко свързани с миграцията в Северна и Субсахарна Африка. Искаме да създадем там стабилност, там на место, за да може по този начин да бъдат изкоренени корените на нестабилността, която след това се превръща в криза. Разбира се, Планът ни е амбициозен, но смятаме, че само един такъв фонд за действия в изключителни обстоятелства ще ни помогне да разрешим проблема. Трябва ни, освен това, и много повече бюджет за подпомагане на развитието. Много е жалко, срамно е, че именно сега намаляваме бюджетните си бюджетното подпомагане на този вид дейност в трети държави. Господин председател, аз не искам да намеквам, че край, краят на кризата е скорошен. Не го знаем кога ще бъде този край. Но с настоящето си отношение в никакъв случай не помагаме тази криза да се разреши и освен това се държим не европейски. Европа, That's the baker in Kos who gives away his bread какво е Европа? Европа това са наистина и унгарските граничари, но Европа са и студентите, които посрещат с ръкопляскания бежанците по железопътните гари на Мюнхен и на много други места. Европа е едното, но и другото. Европа, в която искам да живея, се иллюстрира от онези, които помагат. Европа, в която не искам да живея, е Европа на онези, които отказват помощ на нуждаещите се. Кризата е тежка и пътуването е дълго. Разчитам на вас в парламента дома на европейската демокрация. Разчитам и на всички държави членки да демонстрирате кораж, да подкрепите и да се осланяте на нашите общи ценности и история. Господин председател, госпожи и господа депутати и за е, мнозина от вас, нека кажа, скъпи приятели, е, е, давам си сметка, че вече превиших времето, което се дава на председателя на комисията, когато говори за състоянието на Съюза. Но като имаме предвид какво е състоянието на Съюза, е, ми е необходимо повече време, поради което бих искал да отнема още малко от вашето време, за да кажа няколко думи за Гърция, която аз държа особено близо в сърцето си. Е, дебатът, е, дебатът около гръцките проблеми, които, впрочем, са и наши, е, бе тежък дебат, защото аз непрекъснато и непрекъснато трябваше да обяснявам на премиерите, че в еврозоната има Девет казва председателят е, на комисията демокрация, а не само една, е, както е, твърди министър-председателя тогава на Гърция, именно гръцката. Става въпрос е пак за 19. А, а, нали, не, може, не може една от 19-те да пренебрегва демократичния ред в останалите 18. И а, твърде често комисията бе ожесточено атакувана от някои държави и членки, а, е, които а, а, е, участваха а, е, в, ако сме да се изразя, решението, макар и все още да няма решение, на гръцкия проблем. Бих искал да го кажа. Тук, впрочем, каза го пред вас, когато за първ път ви, си, ви се представих. А именно, че Европейската комисия има дълг да блюсти за общия интерес. И е, да не се захванем ребром с гръцкия проблем, би било неизпълнение на това нейно на комисията задължение. Е, Знаете, е, е, изложихме се на нападки от кого ли не, от, е, от онези, които винаги знаят по-добре от, от комисията, от, от експертите какво трябва да се прави. Аз, разбира се, не бих оставил избора в ръцете на брюкселските бюрократи, макар те да извършиха невероятно, изключително добра работа, дори по време на, на, на, на лятото. Нали, няма да оставим е, избора на брюкселската демокрация, е, е, видите ли, по, по своя си, както някои твърдят, сляп и не особено интелигентен начин да решава гръцкия проблем. Заместник председателя Тимерманс, Пьер Московиси и, и други също участваме в решаването на проблема, който е пред нас. Но да се каже, че комисията и, и нейния а, а, председател а, а, се ориентират към така наречения гръцки излаз, е, е абсурдно. Фактически излаза, така наречения Грексит, на Гърция от еврото не е решение на въпроса. Впрочем, ако бе решение на въпроса, то до сега би и станало. И съм казвал на господин Сипрас и на, и на, и на другите гръцки представители, е, е, че те не бива е, да гледат обаче на това наше твърдение като на обещание, че ще бъдат спасени на всяка цена. Аз не съм вълшебник, казах на господин е, нали, да, да, да, да извадя зайче от цилиндъра си, след като цилиндъра е празен. Нали? Значи, да, може да се стигне, трябваше да му се каже на гръцкия министр-председател, че изхода на Гърция от еврото всъщност може и да се случи. Но това не бива да се казва публично. И значи, все пак да знаем. Гръцкият проблем не е проблем само за консолидацията на държавните финанси, нито проблем само за структурните фондове, макар и всичко това да е особено важно, а, а и проблем, който е свързан с перспективите за растеж, на, на Гърция. Е, е, една страна, е, която, доколкото е, е част от, от Европейския съюз, е, е, прави чест на Европейския съюз. Гърците преди всичко гърците с ниски доходи, прочим, са хора, които не мързелуват, хора, които работят всячески за да осигурят собственото си добруване и за да е, гарантират благосъстоянието на страната. Не бих искал програмите, които сме договорили да бъдат е, изпълнявани от всички поредни гръцки правителства, не само от е, предишното, не само от това, което е на власт и, и да се надяваме от онова, което ще последва. Ако този път общо договорените правила не бъдат спазени, реакцията на Европейския съюз и на еврозоната ще бъде друга. Този път ще трябва да се изпълни онова, което е договорено. По програмата са предвидени 35 милиарда, които комисията по настояще мобилизира, за да бъдат инжектирани те в подновеното економическо е, развитие и економически растеж на Гърция и съответно решаването на социалните проблеми на страната. И тук не става въпрос за милостиня. Тук става въпрос за взаимно поети ангажименти и то от всички заинтересовани в Гърция. Кризата определено не е приключила и, и не би могла да приключи е, с решаването на гръцкия въпрос, доколкото имаме 28 или 20, 23, казва е, е, председателят на комисията, безработни в Европа и много от тях в еврозоната, кризата няма да приключи, докато в Европа не постигнем пълна заетост. Понякога се питаме, защо един континент, който е толкова богат, какъвто е Европа, би трябвало да се отказва, да не зачита нормалния обичай, правилата, които действат на този континент от десетилетия. Всеки има право на труд. Нека не се отказваме от идеала Европа в социално отношение да получи, да запази своя рейтинг три пъти А. И разбира се, това няма да стане без волята на всички ни. Като това и предполага да сме все така верни на този добродетелен триъгълник на бюджетната консолидация. Съответно, структурните фондове и инвестициите. Ние предложихме на, на събранието на Европейския парламент, т.е. и на съвета, инвестиционен план на обща стоеност 315 милиарда евро, който вече е в ход. И аз се надявам всички ръководители на европейски държави, всички стопански субекти, социалните партньори да се превърнат в привърженици, в застъпници на Европа на инвестициите. Този инвестиционен план, който за съжаление носи моето име, просто защото е по-удобно, този план не бих искал да се превърне в грешка. Макар и носейки моето име, това да дава възможност да бъда лесно обвинен за, за, за всеки провал. Аз не искам този план, както и да се казва той, да се провали. На него разчитаме, за една Европа на заетостта и растежа. Но всичко това, госпожи и господа депутати, не е достатъчно. Ще трябва да предначертаем пътя за напред, по който, по който да тръгнем. И това е причината, по която продложихме програма е, за задълбочаване на паричния економически съюз. И аз привлякох всички председатели, е, в това число председателя на, на Европейския парламент, е, към изработването на, на този доклад. Впрочем, парламентът, парламентът е един пълноценен парламент и той трябва да се ангажира с решенията за бъдещето на Европа, в това число на економическия и паричен съюз. Ето защо аз и, както казах, привлякох вашия председател Мартин Шулз в работата по изработването на програмата. Той си каза думата, не че всичко, което той каза безпор, е, е безспорно, но, но във всеки случай започнахме една междуинституционална дискусия, в която пълноценно участва вашия парламент, това число моят приятел е, господин Карас в доклада си, който е, е, носи неговото име съвсем основателно и в който се казва, че парламентът ще участва по-осезаемо в бъдещия живот на парично-економическия съюз, отколкото до сега. Да, да, на Европа е нужно економическо правителство. И не го казвам днес за пръв път, казвам го от 1991 година, когато <laughs> като млад министр на финансите тогава в Люксембург председателствах Междуправителствената конференция по светена на економическия и паричен съюз. Четирима. Тогава се произнесоха за економическо правителство. Жак Делор, който е човек образец, господин Говен, чиято кончина е особено прискърбна, Филип Местат, който е все още с нас и винаги е, е, ни отваря очите. И аз самия, какво да ви кажа, е, май оставам вечен на един или друг пост. Но ние, четирима, тогава, през е, е, 91 година, настоявахме в правилник да се впише положението за економическото правителство на Европа. Тогава не ни чух. Дори от онези, които днес твърдят, че економическото управление Вирчак Лиштоя следвало да се наложи веднага. Добре дошли! Този клуб, така да се каже, съществува вече 25 години. И в тази връзка ние ще ви предложим задълбочаване на парично-економическия съюз. И нали, в тази връзка една система за гарантиране на депозитите и аз смятам, че такава една обща депозитно-гаранционна система е необходима. И ще го направим е, сигурно под формата на, на форма на презастраховане. Но така или иначе, необходима е още е една защита за европейските е, вносители и, и спестители. И, и така и ще направи. Аз съм за, прочем, създаването на европейски трезор. Така, така се каже. Разбира се, ще трябва да обсъдим всички детайли, понеже за сега, за сега това е просто един лозунг, е, който все още не е изпълнен с, е, с съдържание. Обаче еврозоната е, е, би следвал да, да разполага с е, така наречен европейски трезор, който да се опира на механизма за финансова стабилност. Що се отнася до бюджетната или, или фискалната политика или фискалните политики? Липсата фактически на данъчен съюз. Комисията е, е, има, имала е, повод е, е, да настоява, защото принципа е, е за обмен на, на, на информация по отношение на преките данъци е, да, да заяви, че тази система следва да бъде приета от съвета. Все така съм убеден, е, че Все така смятам, че е, данъкът е, е, върху печалбата трябва да се налага там, където е реализирана печалбата. Това е въпрос на здрав разум в интерес на всички. Както и следва да отстояваме това просто е, правило, е, което е, се е доказало на практика. По същия начин ще трябва навсякъде в Европа тази, това правило да се, да се осъществи на практика, а именно за един и същ труд на една и съща територия да се заплаща еднакво правило не ново, на което ще трябва да се вдъхне нов живот. Под ръководство на комисаря по социалната политика Мариан Тайсън предложихме една европейска база на, на социалните права. Е, е, ще, ще предложим, прочим, е, такава уредба в първото полугодие на 16-та година. Европейския съюз не е само единната валута, гръцкия случай, Украина. Европа е един социален темел, който трябва да изградим всички и аз ви уверявам, че ще го направим. Господин председател, имам сериозен проблем. Ще искате, естествено, да прекъсна вие от тази страна. Аз обаче стигнах само до средата на своята реч. J'ajouterai donc rapidement qu'après... И само да добавя, че по мое мнение Европейският парламент трябва да си остане парламентът на еврозоната. Нека да не навлизаме сега в тези дебри. Oui. Je, fais, je, je suis en train de faire une... Да, Преглеждам си записките и виждам какво мога да пропусна и какво не. Продължавам. Значи, смятам, че международното представителството на, Европе, на еврозоната трябва да бъде по-добро. Не е нормално, че институциите от Бретен Вуд и останалите международни финансови институции Европа е лакей, който търчи на там, на където го подтикнат. Трябва ни представителство, ясно и решително, пред власти имеющите в Международния валутен фонд. Il faudra que les recommandations... Предложенията взети за държавите и конкретно по държавен признак, взети от комисията и от е, съвета, трябва да бъдат прилагани във всяка една от тези държави. Няма никакъв смисъл да изискваме от националните държави и членки да предприемат всяка сама за себе си план за спасение. Не, не е така. Има общи реформи, общи насоки, които трябва да бъдат въведени в националната практика, така както предлага и препоръчва съвет и комисията. Сега ще кажа нещо за Обединеното кралство. I was advocating. Когато провеждах своята кампания, е, бях застъпник за справедлива сделка с Великобритания и съм убеден, че ще има такава справедлива сделка. В е, комисията създадох специална група за водене на преговори с комисията под ръководството, между другото, на един британски гражданин, който е европеец. Още едно противоречие, значи. Всъщност, е, мислех си дали да е Джонатан Фол или Найджел Фараш и избрах Джонатан. Найджел обаче също е застъпник на тази идея и двамата са британци и ще трябва да се съберат на едно място. Естествено, Великобритания и нейните политици са прави, когато критикуват Европейския съюз за това, че е твърде бюрократичен, че има твърде много регулация. Това е проблем на моята комисия. И ние ще трябва да намалим тази регулация под ръководството на първия заместник председател Франс Тимерман. Справим всичко възможно, за да гарантираме, че регулацията в Европейския съюз ще стане по-добра. Лошата регулация не означава разрушаване. Намалената регулация не означава да няма е, никакъв ред е, и не означава съюза да се отдръпне и да няма никаква организация. Не, дадохме началото на цифровия единен пазар, на енергийния съюз, стъпка по стъпка приключваме изграждането на единния пазар, тъй като той още не е готов. Предприемаме различни инициативи за насърчаване на предприемачеството в Европа. Всичко това се прави по искане на британското правителство, е, на британските политици. Проблема е, че не може да се иска нещо подобно от е, настоящата комисия, да се отправя такова искане към нея, тъй като комисията прави точно това. Ето защо ми се иска нашите британски приятели да подкрепят е, инициативите на комисията. Те са насочени не на последно място и към сключването на колкото се може повече търговски споразумения с различни страни в света, включително и трансатлантическото споразумение за търговия и партньорство с САЩ, което се нарича още ТТИП. Не съм готов обаче да се откажа от европейските стандарти и принципи. Of... Както е в случая с Великобритания, свободата на придвижване на работниците не може да се премахва. Същото въжи и по отношение на трансатлантическото споразумение. Ние имаме свои принципи и ценности, от които не можем да се откажем в хода на преговорите с САЩ. И, както и Сесилия Малмстрем, отличния комисар в областта на търговията, аз съм за максимална прозрачност, но съм против публичното оповестяване на нашите позиции в преговорите. Колкото повече оповестяваме публично какво смятаме да направим, толкова по-отслабваме своята позиция. А ние не може да сме слабата страна в тези преговори. Аз съм за прозрачност, но съм и за сериозност. А преговорите трябва да се водят по сериозен начин. Трябва да кажа нещо и за Украина. Всъщност може цяла реч да посветя на Украина. Е, ние подкрепяме демократично избрания президент на Украина. Той има коража да действа. В тази страна това не е нещо лесно. Онези, които имат съмнение относно нашата ангажираност с а, каузата на Украина, ще бъдат опровергани. Защото често в разговори с президента Порошенко казваме, че ще помагаме на Украина. Отпуснахме 3,41 милиарда евро като макрофинансова помощ за Украина и помагаме освен това делка, която ще гарантира доставките на газ за зимата за Украина. Помагаме и за реформата на правосъдието, на съдебната система. Аз ще положа всички усилия, за да може Европейския съвет да се съгласи да премахне визите за Европа за украински граждани, естествено след като се изпълнят изискванията. Uh, uh, Както преди месеци изтъкна Ги Ферховстад в парламента, ценностите на Майдана не са свързани само с демокрацията и членството в Европейския съюз. Украинците, онези, които живеят на територията на страната сега, не искат корупцията да властва в Украина. Украинските демократи искат една страна, в която няма корупция и ние възнамеряваме да ги подкрепим. постоянно следи какво се случва около е, мен самия. И трябва да кажа няколко думи за нашите източни съседи и за съседите от Балканите. Сигурността и границите на европейските държави са неприкосновени. И искам това да се разбере и да се чуе ясно в Москва страните от Балканите и от другите райони, съседни нам, трябва да знаят, че няма да правим компромис със сигурността. Полша, Балканите, казва господин Юнкер, вероятно има предвид Балтийските държави. И се поправя. Да, Балтийските държави и Полша са много важни членове на Европейския съюз и по никакъв начин няма да правим компромис с тяхната сигурност. Няма да ги излагаме на риск. Наше задължение е да ги защитаваме, ако се наложи. I don't know if you were uh, mentioning the Luxembourgish army when you are saying army. Трябва да спомена Люксембургската армия, тъй като говорите за армия. Люксембургската армия е отлична армия. 771 войници. И министрите се включват там. Имаше коментари извън микрофон. Всъщност, чуде се защо толкова ми допадат вашите реплики. Те ми харесват, те ме вдъхновяват. Те ми напомнят какво трябваше да ви кажа в миналото. Няма да забравя една среща, която имах преди да ме изберат с Найджел Фараш и неговата група. Тя беше среща на откровеност, между другото, беше изпълнена и с хумор. Това е единственото качество, което споделяме ние с вас. Обръщам се към председателя на парламента. Ще ми позволите ли да раздам текста за измененията в климата, тъй като то е важен. Времето ми изтича. Говоря 72 минути и 15 секунди. А, имам и нови приятели, виждам. Нови приятели. онези в средата на залата казват, че вече са се изморили, а онези, които са отдясно, ми казват, че искат да продължа. Председателя, бихте ли изчакали само а, секунда? господин председател. Депутата, който седи на място 358, носи маска на лицето си. Това е лицето на госпожа Меркел. Може и да не я харесвате, но е, вашата позиция стана ясна. Мисля, че това е колегата Бонано. Господин Бонано, вече се позабавлявахте. Бихте ли седнали? Моля да продължите, господин председател на комисията. ja, äh, auch das wird von europäischen Steuerzahlern finanziert това се плаща от европейските дънакоплаци. Продължете, господин Юнкер. The, Европейския парламент, господин председател, е място, където са се събрали всякакви хора. Union in diversity. Единство в многообразието. Like, uh, Господин председател, тъй като времето ни притиска, искам да кажа и няколко думи за измененията в климата. Текста на моята реч ще бъде раздаден на много хора в идните часове. Искам само да заявя, че трябва да проявим голяма амбициозност като Европейски съюз. Мисля, че полагаме вече много усилия, може би недостатъчно усилия, но правим повече усилия от други. Опитваме се да се справим с причините за следващата миграционна вълна – в идните десетилетия, защото тя ще се появи, ако не се захванем с проблемите на климата. Утре ще имаме бежанци поради климатичните промени. Няма да се изненадаме, ако видим първите климатични бежанци е, до нашите брегове. Няма време за губене и ето защо искам Европейския съюз и неговите държави да бъдат максимално амбициозни по пътя към Париж. Искам да кажа, че Европейския съюз не трябва да подписва всяка една сделка. Нашия приоритет трябва да бъде приемането на една договорка, която да е амбициозна по своя характер и задължителна. И ето защо се обръщам към онези държави членки, които не споделят това виждане. Европа не може да прояви неутралност спрямо измененията в климата. Тя трябва да служи за пример и за модел на всички останали. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs. И така, господин председател, дами и господа. Не ви очертах състоянието на Съюза в цялото му богатство, но не исках да ви да се словоизливам тук пред вас, да пея химни за Европейският съюз, а бих искал да ви представя нещата така както са. Казано накратко, смятам, че състоянието на Съюза не е добро. Но също така е вярно и че постигнахме реформи, които според мен са съществени. Реформи, които стартирахме миналата година. Имам предвид програмата за миграцията. Така че не приемам коментари, по адрес на комисията за това, че стоим с кръстени ръце. Днес сутринта по немската телевизия чух и изявление на един баварски министр, който твърди, че няма комисия. Комисията отсъства. Да, вярно е, бях в отпуска. Вие не сте ли били в отпуска? Били сте. Но през 10 дни които бяха в отпуск. Четири дена работих по гръцкия въпрос и два дена по миграционния. Ясно е, че не е достатъчно. И този въпрос не възникна през месец. Не го открихме за първи път през май месец. Знаем, че съществува. Ние открихме просто същинското му лице, такова каквото грозно се представи то тогава пред нас. По наша инициатива има допълнителни мерки приети в областта на единния пазар, единния пазар на услуги и на капитали. И тук искам да подчертая духът на а, сътрудничество, който царува по време на изработването на тези законодателни предложения и сигурно всички ще го оцените и ще се зарадвате от това, което ви казвам. А именно, горд съм да съм председател на такава комисия, която работи е, рамо до рамо и си сътрудничат всички комисари добре, ефикасно и с ентусиазъм. Нашата работа е и с законодателен, и с практически характер. И затова отново повтарям, бях и продължавам да съм щастлив от това, че Европейският парламент мен натовари с този пост. Бях негов избранник, ваш избранник. Аз, разбира се, не си затварям очите за европейските слабости но слабостите на континента Европа щяха да бъдат много по-големи, ако нямаше Европа Съюза. Благодаря. vielen dank herr juncker meine sehr geehrten damen und herren! herr juncker ein persönliches wort an ihre adresse wir Господин Юнкер, казва председателя. Искам да придам един личен оттенък на всичко, което се случва тук. Разбрахме, че миналата неделя майка ви почина баща ви, който е сериозно болен, е в болница. Вие обаче избрахте дълга пред личните чувства. И мисля, че ще изкажа мнението на всички, когато ви благодаря за това. Е, и освен това искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук. Моите искрени са болезнования заради смъртта на майка ви. E И сега от името на НП председателя Вебер. E господин председател, господин председател на комисията, уважаеми колеги, от името на Европейската народна партия най-напред бих искал да заявя подкрепата си за току-що казаното благодаря ви, е, господин Юнкер, за политическото слово. Ние избрахме един политик за председател на комисията и той ни представи политически анализ и ясни политически предложения. Благодаря ви. Но първо най-неотложният въпрос за миграцията. Когато бяхме в Милано, италианският е, ресорен министр е, ни каза каза нещо. Сподели с нас, е, че е посетил бежанци в южната част на страната на Италия, разговаряла е с семейството и майката е казала, че е тръгнала от Африка с пет деца и е достигнала до Италия само с едно оцеляло. И и той, и, и, той, той видял в очите на, на тази майка смъртта на душата й, ако щете. Ние понякога тук забравяме, че става дума за човешки същества, за хора, които е, тропат на вратата ни. И, и както каза председателя на комисията, ако видим какво правят по-бедните, е, Ливан, Йордания, ние далеч по-богати от тях в Европа би следвало да изпълним хуманитарния си дълг. Е, много изказвания сме чували тук, колеги словашкия министр-председател каза, че е искал да приеме само не мюсюлмани, само християни. Ние тук представяме християн-демократите и трябва категорично да заявим, че не се гордеем от това, че в Европа сякаш сме изобретили права само за християните. Те не са права на християните. Те са права на човека и ние тях отстояваме. Е, през последните дни тук, е, е, четете във вестниците и по заглавията, се казва Европа се провали. Преди няколко дена Кориере де Ласера, италиански вестник, преди, преди, публикува изказване на Франко Франтини, който е бил външен министр на, на Италия на времето. И, и той напомня какво е искал от държавите членки – как държавите членки са му отказали. И всъщност, нека си кажем, не Европа, не Брюксел са виновни. Националният егоизъм, той е виновен за сегашното положение. Твърде често прииждащите към Европа не преминават през действащата законова процедура. Трябва да се прилагат разпоредбите за убежището и по този начин да се борим с злоупотребите. Та, за миграцията нещата са свързани и с економическото положение на нашия континент. Нуждаем се от работни места, да, най-вече за младите, Европейския съюз винаги до сега е осигурявал приличен стандарт на живот и, и заетост. Вярно е също така, че глобализирането на световната търговия далеч не винаги е било в полза на, на този модел. Но пакета, е изработен от Комисията за мобилността, следва да, да, ни, да ни послужи за, за основа. Да, положението е трудно. В трудно положение са примерно и земеделските стопани, знаете, положението в Гърция, економическото положение на страната и прочее. Ако погледнем Ирландия, е, Испания е, показват отлични темпове на растеж, а в Гърция вероятно прахосахме няколко месеца време. И аз се надявам в бъдеще да, да можем да, да разговаряме отново с министър-председателя Ципрас. Мисля, че той сега вече се ползва с уважение за това, че промени курса. На страната Гърция вече не е място лишено от бъдеще и промяната на политическия курс в Гърция сочи, че крайната левица на, на континента претърпя провал. Това на вниманието на Подемос от Испания. Много можем да говорим по-нататък и за Украина. Не, не, би, не бива да забравяме конфликта в Украина и проблемите са редица, наред с визовия, който спомена председателят на комисията. Не можем да, да приемем амбициите на, на Путин да замрази конфликта и така да го овековечи. Наистина, Една по-добра Европа би трябвало да включи Украина в, в процес. Казвате, господин Юнкер, комисията е политическа. И благодарение на това, господин председател, е, е, е, ние можем да се съсредоточим върху главните, наистина, е, назрелите политически въпроси. 1,6 милиона работни места. Не го споменахте, но това са новите работни места, 1,6 милиона е, само за миналата година в Европа. И е, вие е, вървите по този път, господин е, председател на комисията, в съзвучие с програмата, която ни пред... като кандидат за председател. Благодаря. От името на социал-демократите господин Питела има думата. Благодаря, господин председател. Гледам, че мястото е празно. Мястото на председателя на Европейския съвет. Риторично се изказвам. А пък най-парадоксално тук е, че този, който е виновен за забавянето на европейската реакция, не е тук. Вие, е, господин Юнкер, вие, председателю Юнкер, сте тук на поста си, въпреки личната трагедия, която сте преживял. На вие сте всеотдаен. Благодарим ви за красивата реч, която произнесохте. Аз самият също ще бъда честен и откровен в епитетите си за емиграцията. Както вие сам казахте, председателю Юнкер, Европа трябва да преоткрие сама себе си, да преоткрие сами своя собствен европейски проект, а именно, че трябва да се подава ръка на бягащите. Някои твърдят, че няма Европа, че Европа не съществува като солидарност, като понятие за солидарност. Аз им казвам, и излезте по пътищата и шосетата и вижте какво правят гражданите, как да не са солидарни. Ако искаме да се поучим за това какво е Европа, нека да погледнем какво правят нашите съграждани. Комисията е, се справя и върши това, което се очаква от нея. Работи по нов механизъм, който да наследи Дъблин. Ние сме с вас. Миграцията, разбира се, на първо място, но социалното измерение е не по-малко отчаиващо. Тук е, на нашия континент пропаста между бедни и богати става все по-дълбока. Казахте и няколко пъти споменахте тройно А като социална оценка, вече не като финансова. И аз съм за прилагането на правилата, за наказание на виновниците. Това първо. Второ, социалният дъмпинг. Трябва най-накрая да го изтръгнем из корен. Да не забравяме пък и тези чудовищни договори, наречени договор за нулеви за нулева заетост или пък самата директива за командироване на служители. Разбира се, и прегледът по държави ще ни даде необходимата информация и идеи за подобрение. На четвърто място минавам към Гърция. Ясно е, че паричният, економическият и паричен съюз не дава желаният резултат. Ние сме за прилагането на практиката наречена доклада на петимата президенти, но и докладът на Перванш Берес ще ни помогне в тази насока. Вече може би сме позабравили малко за чудовищните цифри на държавния дълг и за така наречените европейски бонове. Нека отново да се върнем към тях. Петият приоритет, който, казах, който изложихте пред нас е подкрепа за европейската економика и климатичното изменение. За това срещата в Париж е сред нашите приоритети. Връщайки се отново към войната, войната, която тропа на нашите врати Сирия, Сирия, днес е, Украина, може би утре. Сравнено с положението преди една година и благодарение на, Федерики, на Федерика Мугерини, е Европа порасна, Европа е забелязващо се присъствие. Но световните дисбаланси продължават да съществуват и причините им все още не са ясни за всички ни. Европа трябва да бъде Европа, солидарна Европа, да залага за расте, на растежа на Африка. Господин председател, вие знаете, че няма да имаме втори шанс. Ако сега не запретнем ръкави, кризата ще стане необратима. Европа, европейската демокрация трябва да се пробуди устоява на прекомерното финансиране на липсата на скруполи в управлението на световната економика. И ако искаме да си спомнят за нас като тези, които очертаха пътя към пропаста, нека да продължаваме. Ако искаме да мислят за нас като спасители, нека да се променим. Благодаря. E благодаря, господин Питела. От името на ЕКР председателя Саят Камал. Господин Юнкер, преди да започна, искам да подкрепя Мартин Шулц. Искам да отдам дължимото на вашата смелост и да изкажа своите съболезнования. Преживял сте лична трагедия. Не винаги сме съгласни, но днес трябва да ви благодаря. Всъщност, не ви подготвям за ударите, които ще ви нанеса. В продължение на години сме в парламента и чуваме красива риторика. Чуваме много идеология, много идеализъм. Някои казват, че само принципа на повече Европа е отговора. Други казват, че ЕС е причината за всички проблеми. И днес това го чуваме отново и отново. И знаете ли защо не успяваме? Защото продължаваме да говорим едно и също. И затова ставаме свидетели на криза след криза. Много от нас станаха политици, защото искат да помагат на хората. Но в Европейския парламент затъваме в идеология, в догма. Кои са причините за европейския провал? Живеем в кули от пясък, от слонова кост. Понякога правим онова, което иска Ангела Меркел. А имаме нужда от реализъм. Мигрантската криза е един пример за всичко това. Много хора преднамерено смесват економическите мигранти с бежанците, като целта им е или да затворят вратите за всички, или да пуснат всички. Ние обаче трябва да направим ясно, ясно разграничение. Хората, които бягат от война, бягат за да се спасят, са бежанци. И за тях трябва да се направи необходимото. Е, за всички други обаче, които не бягат от война, трябва да приемем факта, че всеки търси по-добър живот. Но в този случай трябва да се следват правилата. В момента има системи, които са насочени към справяне с незаконната миграция и трябва да ги спазваме. Конфликтите и войните в Сирия, Либия, Еритрея, Украина ще бъдат в продължение на години. И нези, които търсят лесни решения, няма да успеят. В Европейския съюз обаче, вместо да търсим общи решения, сега търсим кого да обвиним Опитваме се да обвиним някого вместо да намерим решение. Някои страни едностранно променят правилата, други ги нарушават и то фрапантно. И така се подкопава доверието. Независимо от това какви са идеологическите ни позиции. Трябва да работим заедно за намирането на решения. Така че нека да седнем на една маса. И тук нямам предвид само страните от ЕС. Това е международна криза, която има нужда от международна реакция. 4 милиона беженци има от Сирия. 90% са в лагери в Сирия, в Йордания, извинете, Ливан и Турция. Някои страни обаче не искат да приемат нито един беженец. Нека да видим какво може да направим, за да помогнем на онези, които бягат. От друга страна обаче, не може да казваме на страните какво да правят, не може да им, да им налагаме планове, защото по този начин само ще задълбочим кризата и проблема, макар че някои могат да се почувстват по-добре от това, което правят. Различните държави могат да помогнат на хората по различен начин и това трябва да бъде взето предвид. Някои страни могат да пожелаят да вземат мигранти, които вече са в ЕСА. Това е техен избор. Други справо могат да искат да помогнат на най-засегнатите в лагерите около Сирия. Ние трябва да помогнем на милионите, които са разселени поради конфликта, а не само на хилядите, които стигат до нашите брегове. И ето защо някои държави, включително моята, искат да помогнат на най-засегнатите. Ще дадем над милиард евро за унези в лагерите около Сирия и на, на страните в Африка. 0,7% е, от БНД ще дадем за изграждане на инфраструктура в останалия свят. Други държави също могат да дадат малко повече средства. Може да се създадат е, центрове за подаване на молба за убежище около Европейския съюз, за да не попадат хората в лапите на трафикантите. Други пък могат да използват целите и методите на разузнаването, за да елиминират трафикантите. Можем да работим, за да идентифицираме и да отстраним бързо тези, които нямат право на, на, на убежище. Не трябва да има свещени крави. Всичко трябва да се направи, всеки камък да се преобърне, ако искаме да решим е, проблема. Господин Юнкер, не трябва да лепим а, лейкопласти като временно решение от кризата. Тъй като кризата не е само една. Трябва да намерим цялостно решение на всички кризи. Времето за мислене и за разговори приключи. Трябва да седнем на една маса, да работим заедно и да намерим необходимите решения. Европа няма нужда от нова желязна завеса, а от нова желязна воля. Трябва да се говори и да се намери общо решение. Надявам се, че това ще се случи. Благодаря, господин Камал. Сега от името на групата на либералите давам думата на господин Ферховштадт. Аз вече е, лично поднесох на господин Юнкер своите съболезнования за кончината в семейството му. Сега го правя от името на цялата група. Сега, колеги, може би до година можем да организираме дебата по малко по-различен начин. Да, да, да поканим 20 на, или всичките всъщност, държавни и правителствени ръководители да участват. Има достатъчно седалки тук от тази страна на, на залът понеже на мен ми се струва, че господин Юнкер не получава повече от час време да говори пред съвета по въпросите за състоянието на Съюза. Освен това и господин Туск ще може да, да присъства. Край на краища приехме постоянно назначен председател на е, съвета, е, т.е. на Европейския съвет, защо да не е тук? Знам, че в момента е Близки изток, в, в Рамала, в Иерусалим, но той всъщност трябва да пътува от столица на европейска столица да изработва обща политика за обежището. И така стигаме до сърцевината на проблема. А сърцевината на проблема е липсата на политическа воля. И господин Камал, липсата на единство между държавите членки понеже онова, което вие е, защитавате тук, е, преди малко го казахте, е всеки да си избира подходящите бежанци. Ние ще си изберем едни, Германия ще си избере други, Унгария, знаете, те пък по свой си начин с ограда там и какво ли не. Не така ще се решат тези проблеми. Беженската криза е колективна отговорност на Европейския съюз. Ето това е залогът. И трябва да престанем най-сетне да догонваме. Държавите членки догонват събитията. Те не ги изпреварват. През месец април имахме трагедия в Средиземно море. Какво направихме? Малко пари наляхме във Фронтекс и си мислихме, че е прекрасно. Значи, позакърпили сме нещата, нищо подобно. Два месеца някъде, даже и по-малко, по-късно, беженците блокираха <coughs> в Кале входа на тунела е, под ламаша и какво пак, хайде да им дадем някой друг сандвич. И смятаме, че всичко е наред. Е, сега можем да, да, да, да спим спокойно. И след това дойде Будапешт. И станахме свидетели на, на невероятни сцени. Подкарани в, в тази гара като в кошара, като, като стадо. А, третирани без каквото и да било уважение. Трябва, трябва да си го признаем. И айде сега дайте малко да поотворим а, а, железницата, да ги пуснем да, да ходят в Австрия, а, в, в Германия и така нататък. Подобно отношение е позор за Европа. Не така се третират хора бягащи, за да, за да спасят живота си. Някои страни поемат своята отговорност, например Германия, в Мюнхен за 5 дена приеха 20 000 беженци. Някои страни обаче казват не, 20 000, но за 5 години. Други пък страни казват не, не, ние не играем. И а, слава Богу, впрочем, трябва да признаем, в а, а, разрез с тази правителствена политика, хиляди обикновени европейци проявиха повече солидарност от своите политици. И моето послание, прочем, не към вас, господин Юнкер, извинявам се, ако така прозвучи. Посланието ми най-вече към съвет, понеже там е проблемът. Престанете да говорите, че става дума за криза на Европа. Не е криза на Европа. Това е криза на не Европа. Криза на липсата на Европа. И нека го кажем на хората, че проблемът не е в Европа, е в нейното отрицаване. Значи да, имаме. Итали... Италианците били виновни, гърците били виновни. Не. И вие направихте много важна стъпка, господин Йонкер, още през месец май, като разпределихте отговорността. И аз се надявам, че съветът не след месеци, а след дни ще може да приеме редица от вашите предложения. Естествено, трябва да се въведе система и законната миграция. Много хора казват, <coughs> че много от беженците не би бенци, били економически мигранти. Добре, дайте да я въведем тая прословута синя карта. Както американците имат зелена карта. Нека да въведем синя карта за легална економическа миграция. Нали? Та, имаме фактически 28 отделни системи. Германия всъщност единствено е прилага като хората. Нали? Вие тук обявихте, че ще внесете нормативен пакет за законната миграция. Нека го направим. И накрая, най-важната полка, господин председател, уважаеми колеги, от всичко това е, че не можем да отвръщаме поглед от кризите съседни на Европейския съюз. Ако си затваряме очите, в края на кращата винаги ще си плащаме. Не може да имаме конфликт <clears throat> в Близкия изток, в Африканския рок, ей какво, не било в Европа. Нищо подобно. Цената пак ще я плати Европа. И ние сме е, е, убедени. Впрочем, тук се каза, не веднъж в, и в тази зала, проблема в Сирия не бил наш проблем сме казвали, не, няма, няма да помагаме на демократичните сили. И какво се получи? Първо ислямска държава се намести и след това огромната бежанска криза. Така че нещо трябва да се направи. В крайна на краща ние все повтаряме едно и също. Това вече не стига. Необходима е нова инициатива и според мен в рамките на Организацията на Обединените нации трябва да се направи нещо за прекратяване на кръвопролитието в Сирия, за <coughs> противодействие на тероризма, така че бежанците в крайна краща да могат да се завърнат някой ден по домовете си. Така че умолявам ви, госпожо Могерини, умолявам е, председателството на съвета да възложите на нашите представители в съвета за сигурност на ООН да подемат такава инициатива в ООН, колкото се може по-сигурно, извинете, по-бързо, тъй като това е единственото сигурно решение на днешната криза. Благодаря. Благодаря ви, господин Ферховщад. Думата се дава от името на Европейската обединена левица. Госпожа Симър. Господин председател, господин Юнкер, от името на моята политическа група бих искала аз също да ви изразя най-дълбокото ни съчувствие. Приемете нашите съболезнования. Аз разбира се не съм единствената, която изразява тези чувства на човешко съпричастие към вас. Приемете ги, ако обичате. Сега по повод на състоянието на Съюза. По повод на емиграцията. Два въпроса искам да подигна. Знаем. Знаем, че Зевс отвлече Европа. Похития. Европа, принцесата Европа, бе тази първа емигрантка. Това похищение е нашият корен. Вие казвате, че е иллюзорно да си мислим, че можем да разрешим миграционният проблем като вълшебник с вълшебна пръчица. Протежение на целият наш век – сме изправени очи в очи с нещо много страшно. И, надя... и искам да ви предупредя, че това е като климатично изменение. Трябва заедно, световно да се борим с този проблем. Искам да отправя призив към всички, да били те тук в залата или някъде вън начало на национални държави членки. Обръщам се към тези, които изповядват откровени или прикрити расистски убеждения. Европа трябва да е открита. Това го казвам на тези, които казват обратното. Трябва да захлопнем кепенците и да се крием. Нека да анализираме някои от вашите приоритети, господин Юнкер. За... С някои се солидаризираме, с други не. Разбира се, е, съгласна съм с това, което казахте за възможност да бъдеш законен емигрант. Разбира се, че трябва да открием, да дадем зелена светлина на този вид емиграция, да сме солидарни и справедливи. Не можем да се задоволяваме само с квотите, с тези сухи и студени цифри, без да държим сметка за семейното положение, например, на емигранта. Записвам си това, което казвате. Ще ви го напомня. Трябва да се прилага Женевската конвенция за защита на беженците. Трябва да се защитават правата на тези хора. И тъй като, и тъй като вие посочихте връзката с Гърция и аз искам да направя същото. Как ще се справим с тези въпроси тук вътре в Европейския съюз? Има общо между гръцката криза и беженската криза. Остров Кос и другите европейски и другите гръцки острови са пример за това, че трябва да си сътрудничим, за да може една държава да се справи с това, което се очаква от нея в управлението на беженския поток, в нашия конкретен случай. Унгария, друг пример. Много неща вече не са такива, каквито ги помним Разчупиха се много понятия. И най-накрая стана ясно, стана ясно, блесна цял, в, цял, в цялата си истина европейското ни, е, економическото ни състояние. И всички останали институции са лакеи на съвета. Така се оказва. Не може държавните и правителствени глави да защитават само егоистичните си интереси. И наистина, господин председател, разбрах знака ви, че трябва да приключам, но господин Юнкер умножи по три времето си и аз малко ще продължа. Председателят казва, вие вече говорите 90 секунди по-дълго. Да, казахте господин Юнкер да не броим колко думи използвате и колко от тях са социален. Така и постъпих, но погледнах на приоритетите прогледна как сте ги е, градирал и там нищо не се споменава за социалното измерение. Председателя Шулц прикава госпожа Цимер да приключи. Благодаря. Госпожо Цимер, Абсолютно неприемливо е, е да превишавате е, така даденото ви време. Готов съм да проявя щедрост, но вие превишихте времето си с цели две минути. Това е прекомерно. И след това да се опитвате е, да търсите правото си с аргумента, че господин Юнкер бил говорил по-дълго, е несъстоятелно. Сега от името на зелените, господин Ламберц. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер, аз съм съгласен с вас. Днешните трудни времена не, не мога да не споделя казаното от вас. Споделям също така и амбициозната представа за бъдещето на Европейския съюз. Уважаеми колеги, Европейския съюз се основава на зачитането на човешкото достоинство, на свободата на демокрацията, на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, това число правата на малцинствата. Това са ценности, които са в основата на плурализма, на дискриминацията, на търпимостта, на справедливостта, солидарността и равенството на половете. Ето, такива са нашите общества и за това иде реч днес. Тъй като единственото, уви, което расте днес в Европа е социалната маргинализация, неравенството, е, безработицата, бедността. А държавите членки водят фискална война помежду си и откакто се развихря е, бежанската драма, е, някои държавни правителствени ръководители говорят единствено за бариери, за връщане на хора. Тук ставаме свидетели на вихрещ се национален егоизъм. И, уважаеми колеги, Лисабонският договор, на който се позвах преди малко, говори за все по-тесен съюз между европейските народи. Става въпрос за все по-тясна общност на, на ценностите, на духа. И при все това, колкото и да, да, да, да изпитваме трудности днес, е, този съюз, все по-тесен между гражданите на Европа, по член 2 от договора, е все още жив. Той е в сърцата и умовете на онези, които са готови да действат заедно. Говоря за всички наши съграждани, които водят а, е, своя живот, зачитайки именно достоинството, равенството и грижата за нашата планета. Говоря а, е, за а, а, нашите учители, будители и преподаватели, които дават на нашите младежи знания знания, за да могат след това да, да постигнат успехи в живота си. Говоря за нашите земеделски стопани, говоря за онези, които търсят справедливи и трайни решения на проблемите днес. Това число нашите економически предприемачи. Става дума за онези банкери, които са готови да подадат <coughs> финансова помощ на обществото. Говоря за творческите дейци, които непрекъснато ни напомнят за най-доброто в човешката душа. Говоря за всички онези, които се противопоставят на диктатурата на късогледата краткосрочна печалба, на хищническото отношение към природата. И вие го казахте, господин председател, в тези времена на хуманитарна криза няма по-добро доказателство за този хуманитарен дух, за тези ценности на Европа, от действията на нашите съграждани, които подават ръка на бежанците от смъртта и унищожението. Европейския съюз не е съюз, който се вглежда навътре в себе си в такива времена. Сега е моментът да докажем, че сме готови да проявим солидарност, да подадем ръка на нуждаещите се и а, така да просъществува благодарение на, на, на нас е, европейския идеал. Трябва да градим мостове, трябва да търсим съюзи. Ако Европа изгуби тези свои ценности, тя самата ще бъде изгубена. Тук а, а, се е казвало, прочим, от, от, от страна на, на, на, на, на немалко, че Европа има две отговорности. Да събира, да приема и да действа в време на криза. И вие, господин Юнкер, ни дадохте посоката, която да следваме. Необходимо е да се въведе задължителна система на разпределение на беженците между държавите членки. Необходимо е да се въведе система на законна економическа иммиграция, за да не стават иммигрантите жертва на безкруполни предприемачи. И от името на нашата група, господин председател, аз правя а, конкретно предложение. Парламентът, който сме се събрали тук, а, се заседава само 50 дена годишно. През останалото време банките остават празни. И ние предлагаме този втори дом на Европейския парламент да бъде предоставен за временен подслон на емигранти и беженци, а през останалото, докато се преодолее кризата, нашите пленарни сесии да се провеждат в Брюксел. Ето това е една конкретна мярка, уважаеми колеги, която ще даде възможност на нашето събрание <coughs> да отговори на потребностите на деня с дела, а не само с думи, в защита на човешкото достоинство. E От името на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Фараш. Господин Юнкер, просто се объркахте. През април вече ви казах, че европейската политика за бежанците е толкова обстойна, че всеки, който иска да дойде и стъпи на европейския бряг, ще може да остане тук. И сега виждаме това. Всеки може да... е сега да изготвяме списък с страни, хората, от които могат да останат или не могат да останат. Единственото, което трябва да се направи сега е да се премине през Средиземно море и да се каже, че идваш от Сирия. Мнозинството от хората са економически мигранти. Нека да не се заблуждаваме. Вече ви предупредих, ще станем свидетели и ставаме свидетели на това как Ислямска държава използва тези канали за инфилтриране на европейска територия на бойци. Трябва да сме луди да помагаме на тези хора. Ако искаме да помогнем на истинските беженци, ако искаме да защитим своите общества, ако искаме да спрем престъпните групировки, които извличат печалба от този трафик, трябва да направим като австралийците. И тогава да оценяваме кой има право на статут на беженец ще има референдум в Великобритания. Ще ви чакам с нетърпение там. Знаете, че е, ще изхарчите десетки милиони паундове, за да ни казвате какво да мислим и как да действаме. Искам да ви кажа, че ако ще ни задоволявате с няколко регламента или директиви, няма да успеете. Това не е достатъчно. Ако не ни дадете пълната свобода, искам да ви кажа, че британците следващата година ще гласуват за напускане. E Благодаря. Господин Филипов. Да, много интересно е, беше това, което чухме, че има криза економическа, дипломатическа, културна и така нататък в Украина, в Сирия, в Либия и винаги Европа е палечко-малечко. По... Надстъпват към нас ислямисти и нелегални бежанци. Нека да ви кажа следното. Това, което казахте и това, което отправихте като призив към държавите. 160 хиляди нелегални да бъдат приети следващите седмици. Ако ли не, непослушниците ще плащат глоби. Народите не искат повече такива мерки. Тези народи, които тънат в мизерия, бедност и безработица. Защо не натиснете е, петромонархиите, така наречени богатите? Защо искате от бедните да помагат на други бедни. 100 милиона това са трошички помощи за економиката, а пък тлъстата част отива за емигрантите. Тези емигранти, които действат срещу нашите национални интереси. Говорим само големи приказки Европа, Европа, Европа. А това, което може да разреши конкретно нещата, го пропускаме. Атлантическото сътрудничество и то пропада референдумите и демокрацията. Това ще ни спаси. Желая здраве и живот на нашите британски приятели, за да върнат обратно демокрацията и мира. Благодаря das wort hat jetzt die fraktionslose abgeordnete morvai. И сега от името на независимите госпожа Морвай. Thank you. Patriots unite. Първо се каза патриоти, съединявайте се. Исках да кажа унгарски патриоти подайте си ръка. Това исках да кажа, защото съм а, дълбоко загрижена за родината си. След това исках да кажа, европейски патриоти, съединявайте се. Защото мнозина патриоти сега из Европа мислят така. Е, е, са, са загрижени. И най-сетне, обаче, си дадох сметка, че патриоти има не само е, в страните, които приемат бежанците, в транзитните страни. Е, дадох си сметка, че патриоти има и страните по происход на бежанците. В африканските, в бедните азиатски страни. Всички ние споделяме една мечта. Да живеем у дома си. Да работим за родината си. Да живеем и работим в мир. Да пазим своите корени, своята... И нека се обеденим, Нека започнем най-сетне да мислим и работим заедно за сбъдване на общата си мечтата и че светът да стане по-добър. Благодаря. Äh, äh, От името на съвета господин Шмидт, министър, има думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, е, господин председател на комисията, уважаеми комисари, от името на съвета бих искал най-напред да благодаря на председателя на комисията Юнкер за своето е, послание за състоянието на Съюза, за пределно ясния анализ на положението, на предизвикателствата пред Съюза, за това, че нарече нещата със собствените им имена. И най-вече обаче, благодаря на председателя Юнкер за направените от него важни предложения за подетите инициативи в различните области. Вие сте прав, господин председател. Не е време сега да я караме както винаги. Е, времето, е, назрял е момента за храбри новаторски действия, за мобилизиране на капацитета, на способностите на нашия съюз. Ние наистина сме способни да се окажем на висотата на историческия момент, а сега наистина живеем в особено важен исторически момент. Впрочем, както се оказахме на висотата на историята, когато падна Берлинската стена. Европа е изправена пред сериозна криза, която изисква действие, <clears throat> политическа воля, солидарност, които са присъщи на европейския дух. Евро... Е, председателя на комисията Юнкер постави акцента върху миграцията и бежанската криза. Е, моментът е критичен за е, Съюза. кризата е, взема мащаби, които не бяхме и е, подозирали. И е, е възможно вълната да ни, да ни залее, да подложи на съмнение нашите ценности, да постави на изпитание нашите норми. Така че не можем повече да, да шикалкавим, да, да изчакваме. В, на заседанието си от месец юли по време на, на, на съвета на министри на вътрешните работи и правосъдието, председателството положи всички усилия за въвеждането на един механизъм, макар и временен, за преместване и презаселване на емигрантите. Няма да крия от вас, че задачата бе трудна. И честно казано, <laughs> това, което бе постигнато, не бе и достатъчно. Трябва да отидем по-далеч и по-бързо. Новото предложение, което днес прави председателят Юнкер, ще бъде важен принос за процеса, който е в ход е, и е, ние сме насрочили поредни заседания на съвет. Ние си даваме сметка за неотложния характер е, на, на задачите, които са пред нас, за това, че не бива да сме разделени. Даваме си сметка, прочим, и за това, че Европа е напълно способна да се справи с тази криза. Тук се каза, че общия брой на беженците възлиза едва на, на, на една десета <coughs> процент от населението на, на Европа. И, и това е така. Сега е време да засвидетел свидетелстваме обща политическа воля. И председателството няма да жали сили. Ще е, работи с всички държави членки, търсики обединение помежду им в тясно сътрудничество с е, европейските институции, в това число, разбира се, е, Европейската комисия. Това ще изисква усилия от, от всеки го. Аз след малко ще коментирам пак тези въпроси по време на дебата, свързан с, с бежанците. Господин председател, вие засегнахте и други приоритети на комисията, които са в съзвучие в значителна степен с приоритетите на Люксембургското председателство на съвет. Не бива да забравяме въпроса за безработицата за економическото оживление, което следва да бъде насърчавано, за безработицата на младежите. Говорихте за инвестиционния план, благодарение на който сега можем храбро, да, да направим необходимите инвестиции. Люксембургското председателство особено държи. И аз знам, че ние сме тъй да се каже на една вълна с вас, господин председател. Държи особено на задълбочаването на социалното измерение в Европа. Аз добре чух това, което вие казахте за социалния дъмпинг, за необходимостта да се наложи правилото еднакво заплащане за еднакъв труд след това свободното движение на хора трябва да се запази, но наистина за да се запази трябва да се създаде това равновесие между социални права и економическа свобода. Ние подкрепяме комисията в намеренията и да активизира вътрешния пазар, най-вече в цифровата област. И ние сме убедени, инфлацията ще преобразува не само промишлеността, не само економиката, начина на, на, на работа, труда ще преобразува цифровизацията и съответно ще има дълбоко въздействие върху пазара на труда и върху социалните измерения на нашите общества. Огромното предизвикателство за устойчивото развитие, за противодействие на изменението на климата, подготовка за решаващата среща в, в Париж, 21-та конференция на страните, е, е, е нещо, за което ние си даваме сметка. Смятам, знаем колко е важно това. И връщайки се отново на кризата за бешенците, не бива да забравяме, че тя е резултат от други е, кризи от е, дългогодишни конфликти и неблагополучия в съседство с Европа. И следователно Европа трябва да бъде деец от международен мащаб. Аз е, имам огромно уважение към, към Федерика, към нашия върховен представител за външните работи и апелирам към нея да работи все така, за да мобилизира международната общност в подкрепа на тези усилия. Благодаря. Благодаря. Шмидт. И сега от името на политическите групи, първият е господин Ройл от НП. Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на комисията и господин председател на съвета. Трябва да кажа, че Европа не е само един проект, една чернова. Тя се основава на ценности, на принципи, и сега трябва да работим, за да се върнем към своите общи ценности, обща история. Нашите принципи, нашите ценности трябва да са в основата на всичко, което правим и нашите политически лидери в държавите членки имат отговорност в това отношение. Ставаме свидетели на невиждана бежанска вълна, вълна от мигранти. На първо място трябва да се справим с трафика на хора, тъй като той е най-големия проблем. На следващо място трябва да дадем възможности да създадем пътища за законна миграция в Европейския съюз. Но и това само по себе си няма да реши проблема. Как да финансираме цялото това предизвикателство? Тази задача как да процедираме въобще. В Европа трябва да има просперитет, трябва да има пълна заетост. Економическите проблеми не са економически проблеми само на Гърция, те са на цяла Европа. Ето защо следва да се замислим какво да направим във връзка с безработицата, с енергийните ресурси, с енергийните пазари, с иновациите задавам много въпроси и тези въпроси имат нужда от отговори, тъй като това са основните предизвикателства. Е, и мисля, че комисията трябва да направи нещо и да е последователна в това отношение. Благодаря госпожа Родригеш. Господин председателю, да, наистина това бе храбра реч за Европейският съюз и за съюзът на европейците нашата подкрепа. Вървим рамо до рамо с вас в тази посока. Да, наистина Европейският съюз е пред екзистенциална криза. И в крайна сметка трябва да се запитаме какви, що за хора сме ние, европейците, в такъв вид кризи. Единственото, което помага, са изконно европейски решения. Трагедията по нашите граници, хуманитарната криза, безпредседентна по размерите си, какво е решението за това? Европейска система за отдаване на убежище. Това е единственото решение. Една изконно европейска програма както и изконно европейско сътрудничество в областта на подпомагане на развитието. Нашите пазари са под непрекъснат натиск. Не е тайна за никого. И наистина изходът би бил инвестиционен план, както и пълна трудова заетост, както вие сам посочихте. Можем ли обаче да твърдим, че всички държави членки са в състояние да изпълнят насоките на един такъв план? Не, мисля, че не всички. И няма да са всички до момента, в който еврозоната е поле за конвергенция вместо за дивергенция вместо за конвергенция, за разединение вместо за единение. Трябват ни изконно европейски решения и затова ние, европарламентаристите, трябва да представляваме не само нашите собствени съграждани, а европейските съграждани, взети като цяло. Благодаря. Благодаря. Само ако ми позволите да кажа, че не мога да допусна реплики, т.е. сините картони много закъсняхме. Моля ви също така да се придържате към времевия регламент. Инак часа за гласуване ще, ще се проточи да, да заеме целия следобед. Да. Не, ще бъда строг. Ще, ще, ще проявя строгост. Уверявам ви. Няма да търпя нарушаване на времевия регламент. Следващия оратор. Е, знаем е, какво е положението на онези беженци, които успяват е, да стигнат до европейска земя положението е драматично наистина, необходими са бързи е, е, решения. Казвате да бъдем наясно, е, да бъдем честни и говорихте за основните причини. Добре, нека сега ви занимая <laughs> с едно съображение от морален характер, което твърде често се пренебрегва. Първото нещо, което следва да направи и съветът, комисията и парламентът е да признае да признае, че някои европейски страни са в значителна степен, макар и не само, но в значителна степен все пак, отговорни за сегашното положение. Е, не само заради е, безумното е, нападение срещу Ирак на времето, а и защото междувременно са бездействали или са действали неефикасно в редица средиземноморски и близкоисточни конфликти, които пък са в основата на сегашното положение. Ето, признаването на тази отговорност ще бъде първия морален много необходим жест за излизане от кризата и благодарение на него ще можем по-добре е, да е, е, добием по-голяма яснота за необходимите по-нататъчни мерки. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, вие казвате, че Европа е в тежко състояние и сте е, прав. Обаче е, има там един незает стол, знаете. Господин Туск, председателят на съвета го няма. Нали? Говорим за държави членки. Е, говорим за състоянието на съюза и за съюза на държавите. Има различни инициативи, Марен а, а, а, а, дават се някакви парични средства, нищо от това обаче не стига. Да не говорим колко много са забравили, че на времето и те са били бежанци. Тук вече можем да, да споменем и економическите проблеми, е, на, на които е изложена е, Европа, делокализацията на промишленост, инвазията на, на, на ефтин внос, инвестиционните отношения с Съединените щати. А, да не говорим за това, че немалко е направено за дестабилизирането на Близкия изток и това сега ни се връща. И е, фактически Болния носи здравия, опасявам се, е, е, и е, Европа по-настоящем се държи по един не, не особено достоен, плашлив начин. Благодаря. Думата се ба, Извинявайте, казва също така председателя, придържайте се към времевия регламент, тъй като е, е, в противен случай вземате е, от времето на колегите. Следващият оратор. Господин Дехрав. Господин председател, днес господин Юнкер представи план за разпределение на 160 000 беженци в Съюза. Това е план на Ангела Меркел. Тя и Франсуа Оланд иска да наложат този план на Европейския съюз. Е къде е демокрацията тогава в Съюза? Германия просто решава какво и се нрави. Решава, че не може да се справи с големия брой бежанци, които идват на нейна територия и просто ще прати е, хора в други държави. Този план на Меркел е се основава на идеята, че ще повярваме на всяка една история, независимо колко е невероятна и дали се представя от а, истински бежанци или от економически мигранти. Плана на Меркел е като Шенген. Той дава възможност на неограничен брой хора да влязат в Европа. Плана на Меркел трябва да бъде отхвърлен. Ние трябва да възстановим сигурността по своите граници и да спрем да даваме пари на тези беженци, е, на тези економически иммигранти, тъй като има много други нуждаещи се, които живеят в истинска бедност. Благодаря. Полска, от името на полска делегация в НФ искам да ви поднеса а, моите съболезнования за ва, кончината на вашата майка. Да, наистина събитията се е, променят и често чуваме, че трябва да се държим като хора от собственици държави, а не като марсианци. Ясно е, че събитията са трагични и такива можем да очакваме в бъдеще и от Украина. Не се знае дали ще бъде Украина следващата, както вие сам казахте, или може да има и други. Така че не ни трябва разпределение на търсещи обежище, а общ холистичен инструмент, който да ни помегне. И в Польша, следователно, ние осъзнаваме това страховито човешко нещастие, но имаме и съзнание за това, че собствените ни ограничения също трябва да се вземат предвид. Контролът наистина трябва да принадлежи до известна степен и на държавите членки. Ние идваме от определени държави, където не сме слепци. Искаме да сме солидарни и ще бъдем солидарни, но не искаме да ни шантажират. Не искаме да ни натискат с финансови глоби. Това е порочна, това не е европейска практика. Искаме да участваме в обсъжданията за помощта. Ще има помощ. Има думата Герреро Салом. Благодаря, господин председател. Когато приключи политическата учебна година миналата, днес сме в началото на нова, на нов политически мандат, така да се каже, нова политическа година. И когато тя приключи, ще сме загубили цяла година. Ще сме отстъпили по социалните и економически фронтове. Няма да се изпълним обещанието, което дадохме да бъдем оценявани с тройно А по социалните фактори. Така че сега е време да се захванем на работа и да гарантираме минимална социал... европейска заплата, да работим за възстановяването на европейските трудови права и против социалния дъмпинг. 60 милиона души по света живеят в бежански лагери или търсят обежище. Бягат от война, бягат и от глад обаче. Защото още на, дори на днешно време има повече умиращи от глато, отколкото от а, куршум. Така че, Призовавам за участие на социалната конференция, конференцията по социални въпроси, свикана на следващата пролет в Истанбул. Съответно, самият Европейски съюз, е, самият Европейски съвет ще подготви доклад за участие в е, Истанбул, но там няма само да ни оценяват по това, което пишем, а и това, по това, което правим. Не можем с е, такива мижави мерки за подпомагане на беженците да се изправим и да размахваме пръст, да даваме уроци на другите. Благодаря. Tack för ordet, herr talman. Благодаря много, господин председател. Разполагам само с една минута. Това съвсем не е достатъчно време, така че ще се спра на положението в Украина, което господин Юнкер също споменава своето изказване. Това, което се случва в Украина, просто не е допустимо за едно съвременно общество. Населението страда, има много хора, които са в опасност – и нашата роля като политици на изборна длъжност е да направим нещо по въпроса. В Европейския парламент и в Шведския парламент и на други места сме говорили за въвеждането на за задълбочаването на дипломатичните разговори. Обаче опасявам се, не всички ясно си дават сметка, че Русия трябва да излезе от е, полуостров Крим. Зимата е, те първо предстои и Русия разполага с мерки на свое разположение, като отрязване на газовите доставки. Може да се доведе до големи страдания. Господин е, Аткинсън, госпожа Аткинсън. Honorable Ламасур, Колегата Ламасур. Господин председателю, искам да благодаря и да поздравя председателя на Европейската комисия за неговата визия, за лидерството му, за европейския му дух. Това са все качества, които толкова често ви липсват на европейската политика. Не трябва Видимото да крие жестоката действителност. Вземам повод от тези ваши думи. В Европа има много дефицити. Европа не функционира добре. До голяма степен европейската политика се конфискува от европейските държавни лидери. Европейският съвет не функционира добре. Понякога се увличаме в националното, а оттам и в националистическото. Има разисквания при закрити врата. През юни месец при закрити врата е, Европейският съвет разисква за бежанците и там се извърши е, една трампа, едно безсрамно пазарене. Държавите не ги е, грижа за изпълнението на решенията, които приемат. Или по небрежност, или поради лицемерие, министрите на финансите, когато разискват бюджета за 2016 година урязват всички пера за убежище и беженци. Да, време е Европа да се върне в Съюза и Съюзът да се върне в Европа. Господин Вайден Холцер. Благодаря, благодаря господин председател, господин председател на Европейската комисия, благодаря за проявената откровеност. Време е да бъдем откровен. Ни, време е за повече Европа. Въпросът за безенците се превръща в пробен камък за нас европейците. Не успели изправим сега, можем да изгубим всичко, но можем и да спечелим много. Благодарен съм ви, е, че не свеждате въпроса до само до квотите че обърнахте внимание на доклада Линдър за Близкия изток и тъй като откровенност за откровенност твърде малко правите за тези страни. Нуждаем се от повече страни, па повече средства, повече сътрудничество и ще припомня така наречените хотспот с горещи точки е, за десете, десетките хиляди хора, които по Балканския маршрут живеят под открито небе. И тръгнат ли дъждовете, както чуваме днес, може да настъпи истинска катастрофа. Моля, действайте. И е много важно да подпомогнем страни като Сърбия, например, които поеха наистина една образцова задача и имат образцово поведение. Благодаря. Давам думата на господин Ганзалес Понс. Господин Юнкер, нека да вземем един е, пример е, в Испания. Имаме над 2 милиона безработни и въпреки това сме готови да приемем беженци от е, щедрост, от солидарност, от човечност. Ние като европейци вярваме, че имаме а, дълг да помогнем на онези, които бягат от войни и фанатизъм. Е, ние е, много добре си изпомняме е, до какво доведе и нашата гражданска война, и двете световни войни, които преминаха през европейския континент. Необходимо е политиката ни да е насочена към постигане на мир. Трябва ни нов шенгенски договор. Шенгенски договор, който да е в нашите умове и сърца. Там не трябва да има бариери не трябва да има граници. Всички са видели снимката на малкото сирийско момченце, което се беше отдавило и беше изхвърлено на един плаж. Е, има още много деца, които са застрашени, има беженци, които ще идват те първа, не само заради конфликти, а и заради бедствия, заради болести и заради промените в климата. Няма да е лесно, това е голямо предизвикателство за нас и е много важна цел за следващите няколко години. И вече е, и предстоят е, още много години работа по въпроса. Въпросът е кога обаче между Донародната общност ще е, намери начин да се сложи край на тази война. Госпожа Берес. Благодаря, господин председателю. Господин председател, както и други се обръщам към вас, искам да ви благодаря за днешната реч тъй като тя е свързана не с сърцевината на общностния метод, а на Европейския съюз и неговите ценности и солидарността сред тях, без която нищо не е възможно. Тя е темелът на Европейския съюз, на онези ценности, които са приоритета за моето политическо семейство. И е, нещо, което вие поставяте в основата на програмата, заявена пред нас днес. Искам да благодаря на Европейската комисия за това, е, че тя попречи на излизането на Гърция от еврозоната. Това би било разбридане на цялата европейска солидарност. Трябва обаче да се направи и повече. С кораж трябва да се справим с въпроса с дълга. Всички наблюдатели знаят, че сегашният дълг е непоносим. Затова нека подходим към него солидарно и решително. Искам да ви благодаря за решимостта ви да превърнете економическото управление в нещо, което да ни позволи да преодолеем всички предизвикателства, включително онези, които пречат на държавите членки да приемат масово навлизащите беженци. И освен това, господин председателю, не забравя забравяйте, че има и морков, а не само тояга е, трябва да има достатъчен бюджетен капацитет еврозоната. За това се опирайте върху предложенията на нашия парламент, за да напредвате. Не се опирайте само върху противниците на нашите идеи. Благодаря. Колегата Гърдини. Благодаря, господин председателю. Аз е, ще повторя, че сме горди с подкрепата, която дадохме за вас, за председател на комисията. Вашите думи препотвърждават нашата обща вяра в една и съща Европа. Ние бихме искали тази ваша завършена, хуманна, откровенна реч, която чухме тук. Бих я нарекал приятелска реч, бих я нарекла приятелска реч не тази реда да бъде приведена изцяло в действие, не само части, защото сега се налага да действаме солидарно и едновременно с това да прилагаме инструментите, които сме предвидели за средно и дългосрочно приложение, за да се подобри драматичната ситуация, в която сме поставени внимание Нашата политическа група, но е, и колеги от други политически сили откриват е, себе си във вашите предложения за зададената рамка. Надяваме се всичко това да се осъществи. Много страни сега гледат към нас. Не бива да пораждаме ем, не, фалшиви иллюзии и очаквания. Ние трябва не просто да разрешим настоящата ситуация, но и да предотвратим бъдещи трагедии. Благодаря ви и успех. Госпожа Тоя. Благодаря. Господин Юнкер, не може да се каже, че времената са обичайни. Преживяваме исторически моменти и ни трябва силно европейско лидерство. Не може Европа да забравя своите ценности. Историята ни показва как да действаме. Имаме криза, безработица, миграция. Има заплахи отвън, застрашени сме от нестабилност а, на юг от Европа. Затова ни трябва много добро ръководство. Ръководство, което да не е посредствено, ръководство, което да не се води от егоистични национални интереси трябва да бъде обяснено на всички държави в Европейския съюз, че само с солидарност можем да се придвижим напред към бъдещето. Господин Питела не случайно каза, че е необходим кораж – защото иначе отново ще сме малко закъснели. Господин Спира... Госпожа Спираки. Господин председател на Европейската комисия, комисия тази есен започва с рухването на две иллюзии. Първо, че регламента Дъблин 2 се срина, бих казала аз и освен това Гърция и Италия продължават да приемат множество бежанци, но сега настъпва момента за по-сериозно финансиране на тези усилия и незабавно да потърсим разпределение на отговорността. Да, комисията е права. Нека пристъпим към дела. И истината е, че Гърция приема страшно много бежанци на островите Кос, Лесбо, семейства с деца гърците знаят, що е то да си беженец, но като европейци ние трябва да гарантираме нашите граници и като приемащи страни да изпълним своята отговорност. Но сега вече рухването е по-сериозно. Популизмът вече не вирее. В Гърция мнозина смятат, че новото прави... бъдещото правителство трябва да се заеме преди всичко с реформи, да гарантира стабилност и сериозна економическа рамка за развитие в рамките на споразуменията и договорностите. Път назад няма. Ние ще успеем с помощта на Европейския съюз, както успяха Ирландия, Испания и Португалия. Моля ви, е, казва председателят, съобразявайте се с времето. Не искам да ви прекъсвам, но не ме принуждавайте да е, постъпвам така. Ще се наложи. Сега Гарсия Перес, една минута. Благодаря, господин председател. През юни 2015 година Европейският съюз не успя да се споразумее за квоти за бежанците. Испания отхвърли предложената и квота. Вярно е, че има национален егоизъм и той е препятствие по пътя ни, когато се опитваме да реагираме на най-сериозната криза през последните няколко години. Разбира се, трябва да решим и други проблеми, които имат фундаментално значение за преодоляване на кризата. Няма да можем да я преодолеем, ако не инвестираме средства и в други области. За това приветстваме първите стъпки, предприяти в контекста на плана и Юнкер. Има и друг въпрос. Къде е социалната Европа? Къде е борбата с неравенството? Какво ще кажете за минималната работна заплата? И какво ще кажете за стимулите за равно третиране на мъжете и жените, за борба с социалния дъмпинг? Господин Юнкер, времето минава, за съжаление, никой няма да седи и да ни чака. Господин председателю, госпожи и господа, вие инвестирахте много в изграждането на съзнание. Откъде идваме, кои сме, къде отиваме. Това е правилно и необходимо. Идеята е Европа политическият проект Европейски съюз, това е нашата работна програма. Националният егоизъм, ли, липсата на смелост, липсата на откровенност, да, разминаването между думи и дела, липсата на решителност. Това са нашите проблеми. И ние сме тези, а кои, които трябва да се да осъзнаят това. Така ще можем да се справим с всички предизвикателства. А сега от редица държави виждаме сигнали за работа на гражданското общество, на готовност на участие, за готовност за помощ. Вълните от бежанци в Гърция, глада на хората е факт. Факт е и раждането на една обща европейска политика за развитие, отбрана, външна и економическа. Това е началото на нашия истински Европейски съюз. Господин Нидер, Нидер Милер. Благодаря много. Промяната винаги е била двигател на Европа. Европа винаги е успявала да се адаптира към новите развития в света. Положението в момента с кризата е такова, че или ще се адаптираме и ще се придвижим напред или ще се откажем от основните си принципи и стойности и е, така ще се откажем от бъдещето си. Не е допустимо повече да ставаме жертва на лоши компромиси и на недобро лидерство. Е, има беженци, които спят на гари, които спят е, край магистрали и стават жертви на трафиканти. Имаме огромни отговорности и не можем да губим нито секунда повече. Имаме огромен дълг и то е солидарността. Това е основна ценност на Европейския съюз. Господин Рангел, господин председателю, Проблемите с иммиграцията имат за нас едно предимство. Предимство за онези, които подкрепят Европа. Защото и тук имаме нужда от повече Европа, а не от по-малко Европа. Искам да засегна проблемите на економиката. Те са важни в Испания, в Гърция, в Ирландия, в Португалия. Ние положихме огромни усилия в Испания, в Ирландия и в Португалия, за да възстановим економическото си положение. Искам да задам конкретен въпрос. Нашият министър-председател има визия за Европа. И в този контекст предлага да бъде възприят механизъм, за подпомагане на безработните. Благодаря ви. Passiamo ал кашо де ай, potrò Стъпваме към изказвания от залата. Давам думата. Мога да дам думата само на шестима. А, така че, моля, спазвайте едната минута време. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да благодаря сърдечно на господин Юнкер за положителната роля в овладяването на кризата в Гърция. Освен това, искам да кажа, че за Гърция има само е, една възможност за политическо развитие. Сириса излиза с по-умерена програма, а не демократия. Нашата партия проявява откритост. Трябва да кажа, че в Гърция политиката се развива, но и Економиката е в криза е, надявам се след изборите да покажем, че можем да се справим с нея, но това ще стане само с вашата помощ, за да имаме гъвкава политика, за данъчното облагане на малките и средни предприятия, на фермерите, на туризма. Но преди всичко ние трябва да покажем, че работим по въпроса, а след това ще искаме данъчни облегчения. Сега господин Бланко, казва председателя. Господин Бланко. Gracias, señor presidente. En este debate... Благодаря, господин председател. В този дебат е важно да се чуе и гласът на един отрасъл, който в момента се намира в криза, именно селското стопанство и по-конкретно производството на мляко и млечни продукти. Има стотици ферми и за млекодобив. Чакаме незабавен отговор от комисията за минимални интервенционни цени. Ако това не бъде направено, отрасъла и хиляди ферми в моя регион Галисия просто ще изчезнат. Затова е а, крайно необходимо да бъдат чути тези фермери. Те са по улиците и трябва да им отговорим. Незабавно и трябва да бъдем справедливи в отговора си. Европейската комисия трябва да направи нещо по въпроса незабавно. Трябва да се определят минимални интервенционни цени, за да се ребалансира този пазар. 80 την οποία ομολογουμένως θα ζήλευε σε Благодаря, господин председател. Ние слушахме забележителната реч на господин Юнкер и Фидел Кастро би ви завидял за такава реч, трябва да кажа. Това е наистина сериозен принос. Да говорим за Гърция, 30 милиарда, това е пакета, за който говорим. Но тези 30 милиарда, така или иначе, се полагат на Гърция от структурните фондове, за периода 14-20 година. Чухме също така как, че господин Юнкер действа като циничен представител на, на нашите кредитори. Господин Юнкер, престанете да действате като представител на неоколониализма в Европа, начало с Германия. Това е, е начин на действие, който не носи резултат. Сега господин Донава. Е ли в залата следващия оратор? Да, тук съм, господин председател. Господин председател, преди година гласувахме за вас и аз приветствам днешната ви реч, тъй като поставяте ръка върху пулса на проблемите. Не трябва да се борави с оправдание. Достатъчно се нагледахме на национален егоизъм. Няколко бяха кризите при нас, сега имаме миграционна такава. Виждаме, че Кризите се задълбочават и гражданите се нуждаят не от оправдание, а от водачи. Трябва да имаме предвид слабостите, когато се опитваме да изпълним задълженията си, защото те ни вкарват в порочен кръг. Така поемаме все повече задължения. Държави членки като Великобритания, като Унгария се натоварват, докато другите би трябвало да поемат също своя дял. Благодаря. Благодаря. Давам думата на, на е, колегата Форенца. Е, уважаеми господин председателю, мисля, че днес преживяваме исторически дебат. Не можем да си позволим да проявяваме несериозност и лицемерие. Трябва ясно да направим разграничение между мигранти, економически беженци и истински беженци. Но това понякога е, е изкуствено. Хората бягат от войната, от сериозни проблеми, от глада. Е, и мисля, че ние трябва да поемем своята отговорност в тази аварийна ситуация, тази спешна ситуация. Това са потоци хора, това са хиляди човешки животи. Ние трябва да поговорим за нова европейска политика в областта на убежището правосъдието и миграцията, за ново европейско гражданство. Трябва сериозно да се замислим как да действаме. Сега господин Луна. Danke, президент. Herr благодаря, господин председател. Признавам, че бях силно впечатлена от по-голямата част от вашата реч. Не за ТИТИП, точно там зелените сме на друго мнение, но по-голямата част за солидарността с беженците и че най-сетни държавите членки трябва да се задействат, това заслужава респект. Личи си, че се отнасяте сериозно, защото положението е ненормално да намаляваме помощта за развитие от една страна. Второ, имаме материалните и морални възможности да помогнем на беженците от войната. И трето, кандидатите за убежище трябва от самото начало на разглед на подаване на молбата трябва да могат да работят. Е, надявам се, че други правителствени ръководители е, ще потърсят е, същото решение. Но ние се нуждаем от председател на съвета, който да седи тук с нас, да не издига стени и заедно с вас и цялата комисия работи за Европа една единна, солидарна Европа. Благодаря, казва председателя и накрая господин Юнкер, имате думата за заключително изказване. Благодаря, господин председател. Говорих толкова много, че е, е, няма да се налага да давам е, толкова подробни отговори, поне ще се опитам да не губя. Това е намерението ми, дали ще успее друг въпрос господин председател на Европейския парламент, имате право да ме прекъснете, ако наруша принципите на тази институция. Ще кажа 3-4, може би 5-6 изречения в допълнение към дебата. Първо искам да кажа, не е вярно, че председателството на съвета не присъства. Това е люксембургски министр, министр за труда, който от години отговаря за миграцията и интеграцията. И ако има някой, който в Люксембург знае за какво става дума, той това е този човек, който представлява съвета по най-добър начин, за който му благодаря. Второ, за разпределение на средствата не е вярно да, да да, да порица, не е честно да порицавате господин Туск като съвет, председател на съвета да присъства. Господин Ван Ромпой не присъстваше миналите години. Също говорим за дебат между комисията и парламента. Така е записано и в споразумението за работа между парламента, комисията и господин Туск. Между другото, аз надълго и на широко разговарях миналата седмица. И не го казвам тук така. Е, в противен случай той щеше да бъде тук. Той в момента е в Турция, защото Турция има пряко отношение към проблема, за който говорим в момента. Присъствието на Туск в Турция е много по-важно от неговото присъствие на дебата между Европейския парламент и комисията. И никой не може да му отклони от това становище. Така е. е ние сме подготвили заедно с него тази е, дискусия. Ние подготвихме заедно посещението му в Турция, така че категорично държа да снема от него всички тези критики, насочени към него. Е, сега, що се отнася до Гърция? Е, е, и свързаните с това проблеми. Искам да кажа, че комисията очевидно предложи допълнително към е, структурните фондове. Е, ние винаги сме предлагали на всички правителства. Е, е, става дума за възможността, способността на държавата да освоява средствата, които комисиите представи. Ние предложихме тези въпроси чрез господин заместник председател Домбровскис и е, дадохме Гърция много бързо да освои тези средства и да осъществи съфинансиране във връзка с програмите, които ще влязат в сила от от тук насетне, така че Гърция да бъде в състояние да осъществи това, което, да довърши това, което вече е започнала през годините, това, което не е направила. Сега за Гърция можем дълго да говорим. Е, много критика се чу там. Не твърдя, че програмата, която бехме договорихме, е образец на художествено майсторство. За първи път, е, както обещах на Европейския парламент, ние направихме един вид а, оценка на социалното а, отражение ако комисията не беше сторила това, бихте имали всички основания да ни критикувате, но ние постъпихме точно. Това е за Гърция. Трябва да провеждаме политика, която да, за да се види дали, да речем, ДДС трябва да се прилага в ресторантите от различните вериги и така нататък. Това е въпрос на политика. Ние решихме да проведем провеждаме такава политика. Би трябвало да го знаете, защото, е, но няма кой да ви го каже. Поведението и е, идеята на Европейската комисия беше въвеждането е, по отношение на корекциите на бюджета за отбрана, което бе направено. Аз предложих на, от името на комисията коректно и устойчиво да се действа по отношение на тези сектори, но Гърция не предложи това. Ставаше дума за това, че ние в продължение на два часа го обсъждахме въпроси и не сме налагали на Гърция, е, но убеждавахме председателят на, премиера, че гърците са по-богати, отколкото мислят. Аз бях това, не господин Ципрас е, трябва да изслушвате и двете страни, не само едната, но и другата. Чува, слушайте от време на време и това, което аз ви казвам за Гръция, защото ако не съм се намесвал във вътрешно-политическия дебат в Гърция, което не бих сторила. Така че има редица въпроси, които господин Ципрас прие и получи и тези неща далеч не винаги отговарят на това, което публикуват медиите през последните дни. Да, комисията взе роля в работа на бившата тройка, но ако комисията не присъстваше, програмата за привеждане в съответствие можеше да се окаже доста по-тежка за изпълнение е, от тази, която е на лице днес, благодарение на работата и усилията на комисията, до това, до което стигнахме в момента. Същото се отнася за други страни. Испания, Португалия, Латвия и Ирландия. И ние виждаме резултати, които потвърждават нашите анализи, че тръгнете ли да правите реформи по този начин, резултатите винаги са по по-добри, отколкото ако не правите реформи. За ТИТИП вече Казах, Сега вижте, аз не съм наивен човек по отношение на този на това споразумение. Ние се нуждаем от него. Условията за, на това споразумение е работа не само на комисията, на, на държавите членки в рамките на сега е, провежданите преговори. Но, но да се говорят приказки, че не се нуждаем от това споразумение, значи при най-добра воля не мога да приема това трябва достойно да водим преговорите, да отстояваме своите интереси, но е, и да постигнем условия, които отговарят на европейския дух и европейските принципи в пълна мяра. Е, е за е, селското стопанство, е, сега, е, все някога ще стигнем и до него. Аз съм много тясно свързан с европейските фермери. Аз и като бивш премьер, и като финансов министр, и е, бях сред онези, които са защитавали европейската аграрна политика, защото без фермерите, винарите, животновъдите и така нататък в Европа ние нямаше да съществуваме. Не можем да ги зарежем сега. И Европейската комисия ще даде своя принос, защото кризата с млекопроизводството, която е наистина от живото спасяващ въпрос от животрептущо значение тази криза да бъде разрешена. Имаме вече първи предложения и очакваме от парламента още предложения. Благодаря, господин председател, за голямото внимание, с което ме посрещнахте и слушахте днес. Председателят Аз също благодаря на господин Юнкер за вашето изказване. Следващата